die Präsidentin. Herr Giegold ist jetzt ganz erschrocken. Wir wollten keinen Herzinfarkt äh, haben. Извинете, не искахме да ви шокираме или стресираме. Уважаеми колеги, дами и господа, обръщам се и към всички, които ни слушат. Продължаваме нашето пленарно заседание. И първа точка днес е доклада Интфелд. Общо европейски продукт за лично пенсионно осигуряване. Заповядайте, госпожо председател. Добър ден на всички и на комисията. Много се радвам, че днес най-сетне ще можем да гласуваме ОЕПЛПСО е мисля, че ние наистина успяхме да осигурим един истински общоевропейски продукт, който да може да се използва лесно, да бъде добър за потребителите. Може би първо трябва да обясня общоевропейския характер. Това е регламент – Следователно критериите са общоевропейски, общоевропейски права и за потребителите, общоевропейски надзор. ЕЙОПА също може да се намеси. Това мисля, че е изключително важно, защото първоначално се изискваше разрешение от ЕЙОПА, но сега интелигентни методи всъщност осигуряват постигането на същата цел – Имаме права за потребителите като право на информация, задължителна консултация, право на избор на друг доставчик, преносимост на правата и също така ограничение на таксите до 1%, като тук трябва да ви кажа, че съпротивата беше много голяма така че този 1% е отлично постижение. Освен това, ние можем да предложим продукт, който е готов и може да стигне до всеки, който не е заможен. Освен това, сме включили и всякакви гаранции. Въпреки това, напоследък виждаме, че има доста притеснения, за това би трябвало да разсее някои от тревогите. На първо място този продукт е продукт на третия стълб. Той е допълнителен, доброволен, в никакъв случай не замества продуктите по първия и втория стълб и това е важно да се разбере, защото получих много имейли, особено от колегите от Испания – те ни опрекват, че ние всъщност предлагаме нещо, което застрашава обществената пенсионна система, но това е безмислено. Единствената заплаха за тази система са националните власти, които са неспособни и не желаят да реформират собствените си системи. Следователно този продукт ще допълва системата там, където националният продукт не е достатъчно добър. Той ще даде възможност на тези, които по-настоящем нямат достатъчно добри пенсионни застраховки. Този продукт им дава бъдеще. Що се отнася лично до мен, ще кажа, че най-вече исках този продукт да е добър за потребителите – Знам, че една от целите на комисията беше също да се довърши изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Надявам се този продукт като добър за европейските граждани да помогне. Надявам се нашата цел да бъде изпълнена и така да допринесем за една социална Европа, която се грижи за гражданите. Надявам се на солидно мнозинство. Благодаря, госпожо докладчи. Господин Катайнен от името на комисията. Госпожо председател, уважаеми депутати, добър ден. Аз искам да ви благодаря за организирането на този е, дебат за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване. Регламентът за този продукт е основен е, момент е, в справянето с демократичните предизвикателства в областта на пенсионирането и осигуряването на свобода на капиталовите пазари. Тук гражданите имат възможност да посилят закрилата си и закрилата на потребителите да се засили посредством на този продукт за лично пенсионно осигуряване. Естествено, тази схема не замества да националните програми за пенсиониране се използва само на доброволен принцип. Благодаря на докладчикът Софин Велт. Тя отдели много време, много страст, за да прокара законодателството за този продукт. Благодаря и на председателя на комисията ЕКОН и останалите, които се занимават с тази тематика. За конструктивното им ангажиране и работа по тези общоевропейски предизвикателства. Благодаря на всички, които допринесоха. Според данните ни е, в е, Европа тези, които излизат в пенсия до 57 година, е, ще трябва да отделят около 3 ми, трилиона, за да се осигури устойчива система на пенсиониране. В някои части на Европейския съюз няма обаче достатъчно добри пенсионни продукти. Само 67 милиона от над 200 милиона пенсионери са инвестирали по правилен начин в добри пенсионни продукти. Настоящия продукт ще даде възможност да се спестява за живота по, след пенсия на доброволен принцип. Той ще докту, допълва пенсионните системи на общественото осигуряване или трудовото такова. Този продукт е достъпен за, различни, за лица с различни доходи достатъчно економически ефективен и конкурентно способен. Продуктът ще може да се продава в целият Европейски съюз с една регистрация, т.е. ще се правят економии от мащаба. Надяваме се, че страните членки ще спазват препоръките и е, ще отпуснат за този общоевропейски пенсионен продукт същите данъчни облегчения, както за други пенсионни продукти. Независимо, че е различен от националните такива. Е, съжалявам, че ролята на ЕОПА бе сериозно отслабена в трудните преговори. Много е важно да създадеме паневропейски пазар за пензионни продукти и този продукт е само един компонент от плана на комисията за подсилване на финансовите пазари. Той създава възможности и за разширяване на трудовия пазар и създаване на работни места – Ключовите моменти от продукта ще се определят с делегирани актове и ние ще направим необходимото те да, се, да отговарят на политическите насоки, заети от законодателите. Благодаря. Господин Бекер от Комисията по заедост. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Като един от тези, които се бориха за приемането на този акт в парламента, аз съм благодарен на комисията за положените усилия. Разрешението е благоприятно за младите поколения в Европа – доколкото ще им даде възможност да допълнят пенсионните си доходи. Далеч не винаги можем да се похвалим с добра социално-осигурителна система във всяка от държавите членки на Европейския съюз. У нас, в моята страна, тя е добра, но това, което обсъждаме днес, е допълнителна гаранция за висок жизнен стандарт общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване ще бъде на разположение на потребителите в различни форми. Съм много удовлетворен от това, че е, се приема стандарт, минимална е, еднаква версия на продукта навсякъде в е, Европейския съюз, което ще даде необходимата гаранция на потребителите. Този е, продукт е привлекателно допълнение към втория стълб на пенсионното осигуряване. Е, и аз подкрепям казаното от колегата докладчик. Тук не става въпрос за конкуренция между продуктите в рамките на втория стълб. Това е, това е едно допълнение, едно много полезно допълнение към пенсионното осигуряване. От името на Комисията по социалната политика аз е, изрично приветствам въвеждането на този допълнителен пенсионен продукт. А, продуктът е снабден с обилна документация, с сертификация. В това отношение ролята на регулатора на ИОПА е, е разбира се, много важна. Благодаря. От името на Комисията за вътрешния пазар и за защита на потребителите Госпожа Ланген, две минути. Господин Ланген. Благодаря, господин, госпожо председател. Много се радвам, че успяхме да приключим на време работата по този документ. Благодаря на докладчицата за отлично извършената работа и оказаното съдействие. Аз лично мога да кажа, че от самото начало е, с този продукт е, се дава възможност за е, нещо прозрачно, дружелюбно за потребителите, благоприятно за тях, с значителни положителни дългосрочни последици. В край на ще можем да кажем, че предложението на комисията е подобрено именно в тази посока. То е по-благоприятно както за единия пазар, така и за отделните потребители. Най-важното, според мен, е въвеждането на основен вариант на, на продукта, задължителен за всички доставчици. Аз лично бях най-вече загрижена за защитата на капиталовата част. В основния вариант на продукта спестителят не губи е капитала си, той е напълно гарантиран е, това е било то чрез капиталова гаранция, било то чрез принципите на рисковото управление. Това е пенсионен продукт и ако 35% от капитала се е, реализират под формата на анюитетна вноска, то капиталът наистина може да бъде опазен. Онова, което е важно тук, от тук нататък е, е подкрепата на държавите членки. Те са суверенни да осигурят еднакво благоприятно данъчно третиране на този продукт, както за останалите национални пенсионно-осигурителни продукти е, трябва да направим така, че този продукт да не се окаже неизгоден в сравнение с националните, за да се въведе най-сетне един действително единен пенсионно-осигурителен пазар в Европа. Благодаря. А сега от името на политическите групи господин Хейс, ЕНП, две минути. Благодаря. На първо място искам да поздравя Софи Индвелт и всички наши колеги, които работиха заедно, за да постигнем този важен резултат. Миналата година в моята страна Ирландия дойдоха да работят 30 000 европейски граждани заради високата заетост. Много от тях са млади. Много работят по 4-5 години и след това се връщат в родните си страни. Изключително важно е да започнат да пестят от рано, както казва и комисията. И тук имаме важното предимство на общо европейския продукт. Разбира се, това е малка първа стъпка, но все пак е важна първа стъпка, така че всички, които пътуват до Ирландия и други места за работа, ще могат да разчитат на общо европейска пенсия. На второ място това е елемент от Съюза на капиталовите пазари. Трябва да се види връзката между инвестициите и вложителите. Това е проблема в Европа по настоящем. Този продукт се предлага от множество доставчици. Важно е, че управителите на активи сега могат да предлагат и общо европейския продукт. Но, пак ще подчертая, това е продукт по третия стълб. Той е доброволен. Той в никакъв случай не вреди на пенсионните разпоредби по първия и втория стълб. По-скоро дава по-добра защита, прозрачност на разходите и политиките, задължителни консултации, право на нов доставчик и също така право на намеса на ЕИОПа и компетентните органи. Началото на това предложение е добро. Разбира се, това не е края на пътя в никакъв случай, но е важен проблемът, с който се занимаваме, защото до 2060 година ще има един работник на двама пенсионери, докато в момента това са четири работника на един пенсионер. И ако не направим нещо, ситуацията ще става все по-лоша. Господин Хайес, господин Гиголт има въпрос към вас с синя карта. Заповядайте. Благодаря ви, че приехте синята карта. Първо, трябва да заявя, че след няколко години работа с Брайан много го уважавам, дори и да имаме разногласия. Но нашия кодекс на поведение в член 3.3 гласи, че преди изказване трябва устно или писмено да се заяви потенциалния конфликт на интереси – за съжаление, вие сте приели да станете изпълнителен директор на Федерацията на ирландските банки, след като напуснете парламента. Заявили ли сте потенциалния конфликт на интереси? Да, направил съм го. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, колегата Якон Сари. Arvoisa puhemies, Sosiaalidemokraattinen parlamenttiryhmä suhtautuu kriittisemmin. Нашата група, социалистите и демократите, сме по-критично настроени към а, тази, това предложение. По-критично от колегите изказали се до тук, но аз лично съм ентусиазирана, защото това е, е така, една добра промяна вътрешния пазар е, функционира, хората трябва да могат да се местят от една страна в друга. И с настоящия продукт за лично пенсионно осигуряване, това именно е, е крачка в тази посока. Много граждани се отнасят критично към Европа, критикуват нашата работа, питат ни какво правиме за бъдещето. Някои от тях работят в една страна, после започват в друга и след това не е толкова лесно да се уреждат всички е, формалности по, по пенсионирането. Ето с този личен пенсионен продукт това може да се осъществи. Тоест, е, продуктът е много удачен. Комисията направи много в посока за силване на защитата на потребителите. Абсолютно трябва да се гарантира сигурността на капиталите, които се е, набират по този пенсионен е, продукт. И той в момента, в който се обяви като европейски продукт, трябва да се радва на съответната закрила. Господин Луки, госпожа, извинете. Едно нещо е сигурно. А, поне едно време е, е имало едно нещо, което е било сигурно, това е било пенсионирането, това е цитат на германски министр, социален министр, но сега дори и това не е сигурно. В момента спестяванията не носят никаква лихва и няма голяма гаранция, че това, което спестявате за пенсия, ще е достатъчно за по-нататък. Ако е, не се изплаща лихва, е, гражданите нямат и интерес да инвестират в продукти. И независимо, че ние вършиме много е, тук, всъщност действаме в неправилна посока. Много е сложен този документ. Надали ще има успех на вътрешния пазар – тук се дават препоръки и тези препоръки потенциално в последствие ще се изпълняват и също така оповестяват от хора, които са абсолютно некомпетентни по въпроса. Благодаря на господин Гигълд за интереса му, но смятам, че нищо няма да се постигне. Господин Калвешенбон. Много благодаря, госпожо председател, господин заместник председател. Искам да поздравя всички докладчици и всички докладчици в Сянка и колегите, които се занимават с заедостта и които помогнаха за този продукт. Разбира се, продуктът е сложна тема и от техническа гледна точка – Възможно е дори да обсъждаме и грешките на паричната политика на ЕЦБ, но така или иначе продуктът е амбициозен или е на нивото на амбицията, която има. Работната група по заетост искаше да даде възможност за достойна пенсия на тези, които не са обхванати от съществуващите системи е, в родната страна или чиято пенсия е твърде ниска. Необходимо е в Европа да защитим социално по възможно най-добрия начин възрастните. Да се надяваме, че наистина ще имаме по-добри капиталови гаранции. ЕЙОПА също е на наше разположение, макар и да не е съвършена. Но ето, имаме този продукт и по никакъв начин той не е вреден за обществените пенсии. Благодаря. От името на ГУЕ колегата Ширдева. Ja, guten Morgen, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. За една добра пенсия е необходима добра пенсионна система, висока степен на заетост и економическа активност. Частното пенсионно осигуряване е неправилен подход. О, не, вече се е произнасяла в този смисъл обществените, държавните пенсии следва да бъдат укрепвани. Е, Часто пенсионно осигуряване следва да бъде избягвано, тъй като то не дава гаранция е, за пенсионен доход след години, а просто благодетелства дружествата, управляващи фондове, така наречените хедж фондове, Една голяма част от населението вече е застрашена от бедност е, в третата възраст и търсенето на решение по линия на от пенсионно осигуряване е неправилно, поради което аз лично и нашата цяла група желая да отхвърли това разрешение. Благодаря от името на Зелените, Обединена Северна Левица, господин е, Айхаут. Преди всичко, трябва да подчертаем, че на европейския пазар вече има частни пенсионно-осигурителни продукти и те действат без регулация. Така че това, което прави днес е най-сетне да регулираме частните пенсионно-осигурителни продукти. И най-доброто нещо, което можем да направим, както го и правим, е да създадем един основен общо европейски пенсионен продукт, който съдържа необходимите гаранции за защита на потребителите, вместо да пълни джобовете на хедж фондовете. Ние това го подчертаваме. Но особено важно е, че е, таксите, събирани от пенсионния фонд, са лимитирани и на вниманието на комисията. Трябва да се направи така, че таванът наистина да се задържи на 1% от общите разходи. Много важно. И най-сетне всички знаем, че този продукт не подменя основните пенсионно-осигурителни продукти – обаче комисията трябва ясно да заяви, че няма да настоява за по-нататъчни съкръщения на първия стълб. Първия стълб трябва да бъде главен. Всичко останало е допълнително. Благодаря. Благодаря от името на Европа на нациите и свободата. Господин Зилстра. Благодаря, господин председател. Холандският парламент, госпожо председател, възразява срещу този общо европейски пенсионен продукт, който ще допринесе за значителни промени у нас в Холандия. Холандският министр гласува против, но както е обичайно, Холандия бе изолирана в съвета и остана сама. В един от е, членовете на регламента се leden waarop de commissie nog steeds geen antwoord heeft weten te vinden. Want waarom vindt de commissie dat ze zich hier toch in mag mengen en waarom die meerderheidsbeslissing. Така или иначе, гласът на мнозинството оказва се винаги в ущърп на едно уязвено, макар и разумно мълцинство. Нашата система на пенсионно осигуряване в Холандия ще бъде фактически ощетена. И защо да не се стимулира допълнителното пенсионно осигуряване без <clears throat> да се жертва държавния суверенитет? Ако се стремим към една самоиздържаща се, устойчива пенсионно осигурителна система – е, разбира се, е, тя трябва да бъде регламентирана, но това е един допълнителен аргумент Европейския съюз да не се бърка е, в националните правомощия в това отношение. А накрая между държавите членки има сериозни различия. Когато Европейският съюз се намесва в каквото и да било, това води не само до загуба на суверенитет, но и до административна тежест и в край на ще ощетява работниците в Холандия в случая. Благодаря, господин Зарианополос има думата сега. Независим. Персоналният пенсионен продукт, е, по който сега решаваме, е, е реална успа... Е, заплаха за работещите, особено за младите хора – защото тук ще се създадат проблеми и с пенсионното осигуряване, и с здравеопазването, и с системата на социално осигуряване като цяло. До тук държавата поемаше отговорност, сега тази отговорност се прехвърля на плещите на работещите. А, те така или иначе получават минимални суми като държавна пенсия – всички тия продукти ще излязат на борсата, ще подхранват доходите на компаниите и на банките. За това трябва сериозно да се замислим. Неолибералните демократи се заиграват сега с левицата трябва да се гласува за това, което искат комунистите. Само така се гарантират правата на работещите. Сега господин Поспешил има думата. Посланцу, Благодаря, госпожо председател. Аз съм от подкрепящите предложението. Безпокойствата на колегите, които считат, че този продукт ще е в ущърп на националните пенсионни системи, са абсолютно безпочвени. Това е просто още един продукт, е, възможност на потребителите да отделят пари за е, момента, когато ще излязат в пенсия само добри неща могат да дойдат от него. Даваме възможност на гражданите просто да отделят средства. Още един пенсионен продукт от третия стълб. По никой начин това не засяга националната пенсионна система. Трябва да бъдем наясно с това. Тоест, е, няма нужда да се безпокоите. Сега започна да се говори за това, че се унифицира европейската пенсионна система и така нататък. За мен е, безпокойството е това, че само четвърт от е, хората на средна възраст инвестират в е, частни пенсионни продукти. Това е много малко. Поколението, което е в работна възраст сега, няма да има финансиране от е, държавата, когато дойде време да получава пенсии. Затова хората трябва да започнат да отделят за пенсия от сега и ето един такъв инструмент ще ни помогне. Освен това, аз лично бих предпочел да има повече амбиция в е, този продукт. Много съжалявам, че е, комисията и съвета не се споразумяха за данъчни привилегии за този продукт, за да бъде той по-привлекателен за гражданите. Благодаря, госпожа Арена. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до въпроса за пенсиите, мисля, че по-настоящем в Европа, когато говорим за пенсии, трябва да говорим за първия стълб. Как да гарантираме така това всеки да може да разчита на достатъчно добра пенсия? Е, но третия стълб е частното пенсионно осигуряване. Би трябвало хората да разчитат на него, когато не могат да разчитат на първия стълб. Това ми се струва нередно. Когато четем документите по европейския семестър, виждаме, че Европейската комисия често предлага на държавите членки да намалят разходите за пенсии по първия стълб. Логиката е да има прехвърляне към третия стълб или частното пенсионно осигуряване. Това ми се струва доста странно като приоритет. След това като говорим за стълба частно пенсионно осигуряване, има доста трудности. И една от големите трудности е, че преносимостта се позволява между две държави членки. И това ни се предлага като общо европейско решение. Но е възможно този частен пенсионен стълб да се използва и за данъчни избягвания, да се избират държави, които имат по-благоприятен данъчен режим. Затова мисля, че предложението не решава проблема с пенсионното осигуряване в Европа, по-скоро допринася за избягването на плащане на данъци. Затова и няма да подкрепя предложението. Благодаря, не виждам колегата и Колегата Селимович, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че все пак сега вече обсъждаме един продукт, който ще може да помогне на европейските граждани. Тъй като за нас е обичайно да говорим за стоки и услуги, които се предлагат на вътрешния пазар, но при капиталите все още има доста работа. И чрез този общо европейски продукт ние улесняваме вложенията по частни пенсионни планове, нещо, което по-настоящем не може да се направи общо европейски. Мисля, че това е чудесна новина за европейските граждани. Освен това, схемата не е задължителна, тя е доброволна, тя е по третия стълб, не замества съществуващите схеми и е добра и за доставчиците, и за потребителите. Знам, че има съпротива и от финансовите индустрии в някои държави и от правителствата, но продуктът е добър и за конкурентоспособността и за гражданите. Той дава възможности на тези, които не получават достатъчно добра пенсия в една държава, да могат да си я допълнят да разчитат на преносимост, допълняемост, гъвкавост. Това е смисълът и на единия пазар. Ние трябва да се гордеем. Благодаря ви. Колегата Лопес Бермехо, една минута. Благодаря, госпожо председател. Митът е, че вие е, задавате устойчивост на пенсионното осигуряване. И предлагате продукт, който е чисто спекулативен. Един финансов продукт, който не може да замести никакви гаранти, гаранции за гражданите, като е, само най-богатите ще се възползват от данъчните облаги а същевременно маките спестявания на работниците и служителите в Европейския съюз ще станат жертва на финансовите пазари. Вие искате да работите за гигантните пенсионни фондове в една глобализирана система. Би трябвало държавите да защитават своите граждани но вие предлагате системи, които са частни, високо рискови и реално няма никаква гаранция за капитала. Искате да защитите гражданите ли? Тогава просто подкрепете едни по-силни обществени системи. Само така ще се приборим с бедността. Благодаря колегата Гиголд. Уважаеми колеги, Твърде много, доста объркани аргументи прозвучаха тук е, против въпросния пенсионен продукт. Според мен е, няма съмнение, че този допълнителен пенсионно-осигурителен продукт не дава някакви особени финансови или данъчни предимства. И за това има причини – Наистина, законодателят следва да подкрепи преди всичко държавното пенсионно осигуряване. Но голямо е разнообразието на частни пенсионно-осигурителни продукти и целта тук е да се гарантира този частен пенсионно-осигурителен продукт. Онези, които предпочитат да се осигуряват на частния пазар, да бъдат защитени. Тук няма нищо, нищо не се прави за насърчаване на неплащането на данъци, било то законосъобразно или не. Когато човек е, е, отива да живее в друга е, държава или да се осигурява там, той то не го прави непременно с цел да не плаща данъци. Реплика към вас, господин Гиголд. Господин Гиголд, когато говорите за обикновените хора, за кога говорите? Когато заплатата ви е 1200 на месец, смятате ли, че остава каквото и да било, та да се осигурявате и допълнително? И когато казвате, че не става дума за неплащане на данъци, ние поискахме когато е, пенсията се плаща, е, се изплаща като пенсионен доход, тя да се облага там, където са правени вноските. Това не бе прието. Е, и отново осигуреното лице ще може да избере най-благоприятния данъчен режим. господин Гегол, Да, вие, вие на, на висок глас заявявате всичко това, но ако погледнете внимателно детайлите, е, хората е, в неблагоприятно финансово положение могат да получават и по-малко от 1200 евро е, на месец. Е, но те все пак могат да заделят нещо е, и, и разбира се, получават съответните данъчни облегчения предвид дохода си. Онова, което отстоявате вие е как да се изразя пенсионен национализъм някакъв. Някой се е осигурявал в една страна да ползва пенсията си в същата страна. Но, но това не е възможно. Вие по този начин накърнявате свободата на движение в Европа. Следващият оратор, една минута. Главната грижа на Европейския съюз би следвал да се грижи за гражданите е, и за опазването на плодовете на техния упорит труд. Това може да стане само по линия на всеобщото държавно пенсионно осигуряване. Онова, което вие насърчавате тук е един частен инвестиционен е, пенсионен продукт, който разбира се носи съответната економическа изгода и данъчни облегчения. И тук имаме минимална гарантирана пенсия, пропорционални и устойчиви финансово вноски, е, вноски основани на доходите, създаване на резерви. Това е начинът е, да се осигури пенсионно населението и то по линия на държавните пенсионно-осигурителни фондове. Всеки гражданин може да спестява частно, разбира се, но държавата трябва да зададе такава нормативна уредба, че да не се допуска нелоялна конкуренция в ущърп на държавното пенсионно осигуряване. Благодаря. Господин Бенифе, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Днешния вод в Камерата по този общо европейски пенсионен продукт от третия стълб има огромно значение. От финансова гледна точка този продукт ще даде възможност за едно ефективно насочване на, на спестяванията на населението и по този начин ще се допринесе за общия економически растеж. А от социална гледна точка този продукт може да изиграе много важна роля в борбата срещу ши, ширещото се явление е, на, на бедност е, сред е, пенсионерите. Това, надявам се, ще бъде един много конкурентоспособен и привлекателен за нашите съграждани продукт. Най-вече за младежите, които прибивават и работят в държава членка, която не е родната им страна. Е, така, те, те ще могат да бъдат осигурени, без да се прибягва до осложненията, свързани с е, осигурителните стажове в различни държави членки. Благодаря. Госпожа Нахтегава, една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз съм избрана от е, народа на Нидерландия. И малко така да внеса духа на Родер... Роттердам в Европа. Едно от е, основните права в нашата страна, която, за което ние винаги се борим, е пенсионната система. 13 1300 милиарда са отделени за тези, които ще излизат в пенсия. И е, всъщност жителите на Холандия отделят най-много средства за е, живота си е, след като завършат професионалния си живот. Единственото, което които имат право да се произнесат, е всъщност, са всъщност хората, които ще плащат за този продукт. Благодаря. Умръзна ни да слушаме, че обществените пенсионни системи не са достатъчно добри. Говорим за хора, които цял живот са работили, за да могат да имат достойна пенсия. Следователно сме задължени да им гарантираме пенсиите. Не става дума за ползи, а за права. Всъщност не е необходимо с пенсиите да играем на хазарт – финансовите среди могат само да преговарят с пестяванията на гражданите, но нищо друго. Ние трябва да гарантираме обществените пенсионни системи, а не да насърчаваме техния частен характер. Имайте предвид, че е необходимо да се защитат правата на всички, а не само на някои. Ние сме за обществено пенсионно осигуряване. Благодаря. Благодаря колегата Миранда. Тази седмица ние депутатите и депутатките получихме над 20 000 съобщения по електронната поща, най-вече от Испания. Хората ни казваха да гласуваме против. Различните организации, които представлявам, са против. Ние искаме достойни пенсии, но в моята страна има много такива случаи. Още от 60-те, 70-те години за много хора ще е трудно да получат достъп до този продукт. Освен това, опираме до данъчни правомощия и е, възможност за измама. Има най-различни съкръщения. Освен това, заради предложенията на тройката, ние извършихме какви ли не реформи в пенсионното осигуряване. И нашите пенсионери имат вече много смалени права. Ето защо мисля, че този продукт ще бъде от полза само на тези с най-високи доходи и ще се използват обществени доходи, които биха могли иначе да се насочат към помощ за най-уязвимите. Така че аз съм против в полза на пенсионерите. Колегата Танк. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател. Капиталовият пазар, е, чето изграждане започна по време на настоящия мандат, е, вече е, е, се регламентира от е, десетки предложения на различни етапи от законодателния процес – не знам дали е, това ново предложение допринася нещо. Следващия път трябва да се опитаме да работим по-добре. Кое му общо европейското всъщност на този продукт, след като надзора остава национален? Това поначало е проблем за капиталовия съюз. И после имаме един факултативен и чисто доброволен продукт. Как би могъл той да допринесе е, за пенсионните системи на, на, на държавите? Защо да проявяваме интерес е, към един пенсионен продукт с такива такива ниски лихвени проценти. Е, в е, Холандия е, ние казваме, е, щом не вреди, остави го. Но това е доста циничен подход към законодателната работа. Благодаря. Спонтанните изказвания, колеги. Доста са се записали. Господин Наньо първо. Благодаря, госпожо председател. Аз ще гласувам за това предложение, след като изслушах колегите, понеже аз съм на мнение, че е, този продукт няма да се конкурира неблагоприятно с националните пенсионно-осигурителни системи той ще даде една поредна възможност на спестителите. Е, допълнително пенсионно осигуряване, нищо е, повече. И, и, и отново, този продукт не застрашава по никакъв начин е, първия е, стълб. Е, първия стълб се запазва и задължителното пенсионно осигуряване за всички. Онези, които са оставили известни средства на страна, вместо да, да ги влагат в несигурни лошокачествени инвестиционни продукти, сега ще могат да разчитат на нещо сигурно в интерес на своето бъдеще. Госпожа Кунева, една минута. Благодаря, госпожа председател. Е, изборите, в е, навечерието сме на, на изборите и какво послание отправяме към своите съграждани, че големите, е, натрупали огромни богатства, ще забогатяват още повече. Европейският съвет препуска в посока към пазарите за удовлетворяване на техните интереси, за да сложат те ръка на спестяванията на хората. А, а, а какво ще получат обикновените трудещи се? Нека внимателно да обмислим какво правим, да видим как да подкрепим държавните пенсионно-осигурителни системи, вместо да ги приватизираме. Благодаря. Госпожа Родригес, минута. Благодаря ви, господин комисар. Уважаеми колеги, този общо европейски продукт ми се струва обида към работническата класа, обида към младежите в несигурно социално положение, обида към жените, обида към всички тези, които нямат работа. Мисля, че за да може наистина да се гарантират обществени системи за пенсионно осигуряване, които да са достойни, трябва да гласуваме против този общо европейски продукт за лично пенсионно осигуряване. Трябва да започнем работа по регламент, който наистина да помага на държавите членки да засилят своите обществени системи защото нашето бъдеще и достойни пенсии не могат да зависят от това какви спестявания имаме. Мисля, че това е грешния подход. Не може да се обвързват тези лични продукти с финансови интереси. Не може всички да зависим от тези, които ще продават продуктите. Благодаря, господин комисар, заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати, е, за един много поучителен, до някъде разгорещен дебат по много важен въпрос. Първо, позволете ми е, ясно да заявя, че най-важното нещо – за Европа днес е държавните пенсионно-осигурителни системи да бъдат устойчиви, да вършат онова, което се очаква от тях. Така че в много държави членки, ако не и във всички, следва да насочим вниманието си към реформата на държавното пенсионно осигуряване, така че системите да, да бъдат устойчиви дори е, по време когато нашите общества в значителна степен застаряват. Значи, трябва да положим максимални усилия за укрепване на общественото или държавното пенсионно осигуряване. Въпросният продукт обаче за лично пенсионно осигуряване няма нищо общо с държавното осигуряване. Той не го подменя. Той просто разширява альтернативните възможности на разположение на нашите съграждани. В много от държавите членки, ако погледнете статистическите данни, временно заетите лица, и не хора, които са били на едно работно място в продължение на десетилетия, наистина временно заети понякога с, с е, ниски е, възнаграждения, твърде често прибягват до частни пенсионно-осигурителни продукти. И ние сега им даваме нова възможност. При това една регламентирана, уредена възможност за допълнително пенсионно осигуряване. Какво лошо има в това? Нищо лошо няма, според мен. И толкова по-добре. Е, по този начин ще се породи една е, е, регламентирана конкуренция между доставчиците на такива инвестиционни продукти. Давам си сметка, че този въпрос, този разговор е, е, лесно се поддава е, на дезинформация, на разпространяване на всъщност неистини. Да кажем, че по този начин се приватизира пенсионното осигурение. Това просто не е вярно. Сигурен съм, че независимо от това, че тук си дават среща различни идеологически пристрастия, то никой от вас, госпожи и господа депутати, не би си позволил да разпространява неверни факти сред избирателите. ние всъщност би трябвало да отправим послание към тях в духа на отговорността и грижата за доброто състояние на пенсионно-осигурителните системи за напред, когато все по-малко ще бъдат заетите и все повече ще бъдат пенсионерите. Благодаря. Госпожо докладчик, две минути. Първо бих искал да благодаря на колегите, които се изказаха в подкрепа благодаря на докладчиците в Сянка и на председателствата на съвета, най-вече австрийското, както и на комисията. Онези колеги, които се изказаха крайно отрицателно и които ще гласуват против, повечето от тях всъщност напуснаха залата, понеже очевидно не се интересуват от контраргументите. Но аз твърде много фалшиви новини чух в хода на тези дебати. Например, че ако гласуваш против, е, е, ще спреш пазарната реализация на тези лични пенсионно-осигурителни продукти. Това са глупости. Напротив, ако гласуваш против, ще дадеш възможност на каубоите, на, на нерегламентираните доставчици на такива продукти на, на пазар. Говори се, че ще се отслабна, че ще бъдат отслабени държавните пенсионно-осигурителни системи. Пълни глупости. Това са напълно различни системи. На тези от вас, които смятате да гласувате против, знаете ли какво? Вместо да гласувате против тук, обърнете се към националните си правителства и настоявайте пред тях да реформират и укрепят държавното държавното пенсионно осигуряване, то няма нищо общо с частното. Ако държавното пенсионно осигуряване куца, то е защото правителството нищо не прави. И накрая, на вниманието на холандските колеги, ще премина на холандски язик. Вижте, днес за пореден път се говори, че Европа иземва правомощия, че слага ръка едва ли не на, на холандските пенсионни спестявания – моля ви, всички политически партии, ПВД, ПВП, говорите глупости, просто за да попаднете във вестник или на екрана на телевизията. Няма нищо общо това, което предлагаме тук с данъчната политика. По никакъв начин не се засяга данъчния режим. Регламентът, за който говорим тук, просто задава стандарти за защита на потребителите по повод на продукти, които така или иначе са на пазара. Ни повече, ни по-малко. И вие би трябвало да приветствате това. Ние възприехме всички внесени от вас изменения и допълнения. Вашата група далеч не винаги участва в преговорите, с изключение на господин Галтиери, който отлично си свърши работата. Така че социалисти и демократи би трябвало да го подкрепят. Благодаря. Оставам с впечатлението, че предизборната кампания вече а, а, потръгна и в тази зала, но за сега закривам дебата. Вотът ще бъде утре. Следваща точка от дневния род, ред, извинете, господин Каза е докладчик, равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата и полагащи грижи. Първо господин Каза докладчик, 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Съвсем малко ни дели от е, споразумението по тази тема в пленарна зала. Тук ще можем директно да се погрижим за професионалния личен живот на родителите. Търсиме равновесие посредством един правен акт, за да има равенство в правата на мъже и жени за отпуск като родители или отпуск за лица, които полагат грижи. Целта е да има достатъчно гъвкавост. 10 дни отпуска се предвижда за баща, 2 месеца платен отпуск за родители – и отпуск за лица полагащи грижи, както и правата за родители да искат гъвкавост в работното си време. Тоест, ние добавяме нови права за родителите и лицата полагащи грижи и внасяме елемент на равнопоставеност между половете, за да има и споделяне на ангажиментите. Ние търсиме равновесие между професионалния и личния живот на родителите, но също така и равнопоставеност във възможностите за етост. Има проучвания, които показват, че традиционно жените са най-големите жертви по отношение на отговорностите за отглеждане на деца, а също и на родители, когато им се налага евентуално да прекратят работния си е, е, живот, за да се грижат билото за деца или за родителите си. А, с настоящия регламент ще е по-лесно да се споделят бремето на отглеждането на децата между родителите. Бащите ще бъдат ангажирани поне толкова, колкото и жените в първите години на отглеждане на детето. Ще има и подкрепи за жените да се върнат обратно на трудовия пазар, без да се накърнява правото на родителите да прекарват време с децата си жените ще могат да се разгърнат максимално в професионалния си живот, а пък бащите ще бъдат по-ангажирани в отглеждането на децата. Предоставят се съответните инструменти за тези цели. Обществото трябва също така да си даде сметка колко важни са лицата, полагащи грижа за членове на семейството. И трябва да им обърнем много повече внимание и да предоставяме повече подкрепа. Надявам се, че подкр... предложенията ще бъдат от полза на всички, които се грижат за членовете на семейството си, било те деца или по-възрастни. Ние се опитваме да решим реален проблем и излизаме с предложение, което ще осигури възможността децата да растат в среда, където родителите споделят отговорността за грижите за тях. Тук се очаква да се сменят и нагласите към подобни грижи. Предложеното законодателство е добро и за жените, и за мъжете а и за економиката. Това е една много важна стъпка в посока на по-социална Европа. Благодаря. Благодаря, че се придържахте също и към времето за изказване. От името на Комисията за правата на жените и равнопоставеност на половете, госпожа Козловска. Благодаря, госпожо е, председател, е, госпожо комисар. От името на комисията по въпросите на жените искам да изразя удовлетворение за това, че приключихме с този толкова важен и необходим проект. Поздравления за господин Каза за начина по който се справи с него. Благодарности за всички, които допринесоха за изготвянето на доклада. Ние го обсъдихме в Комисията по правата на жените – защото е, темата за това, че няма достатъчно равновесие между ангажиментите на мъжете и жените, е, ни занимава много сериозно. Жените са най-често тези, които поемат бремето на отглеждане на деца, на оставане вкъщи, когато има болен член на семейството. Реално те е, се жертват за е, семейството и е, като резултат, да речеме, пенсиите им се оказват 40% по-малки от тези на мъжете. Освен това, е, възможностите те да вземат работа е много по-малка, което не е справедливо. С настоящето предложение ще има възможност за повече гъвкавост – и за по-добро разпределение на е, ангажиментите на двамата родители. Така ще се подсили позициите и на мъжете, и на жените. Е, бащите също трябва да имат право да се грижат за децата си от дома си и това ще сплотява и семейството. Минимално два месеца родителски отпуск се е, предвижда. Е, предлага се и възможност за отпуск на е, бащата. Обръщам се към всички политически групи да подкрепят проекто предложението. Нека да застанем зад родителите, децата и семейството. Благодаря от името на комисията комисар Тесен. Благодаря ви. Почитаеми докладчици, почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря на господин Каза, благодаря на госпожа Козловска, благодаря и на всички докладчици в Сянка за усилената им работа по директивата. Вие наистина направихте много, за да стигнете до съгласие като това съгласие нямаше да е възможно без добрата воля и съвместната работа на парламента и съвета. Вие бяхте твърдо решени да стигнете до положителен резултат и това беше много важно. С тази директива ние увеличаваме участието на жените на пазара на труда. Би трябвало те да могат да балансират между личния и професионалния живот – Бащите също получават е, истинската възможност да бъдат с децата си, тъй като по-настояще много от тях трябва да избират между кариерата и семейството. Това с особена сила въжи за жените. Каква е статистиката? Е, жените имат заето с 11,5% по-ниска от тази на мъжете – има разлика в заплащането от 60%, което по-нататък води до разлика в пенсиите от 66%. Разбира се, някои твърдят, че това предложение едва ли не налага правила на семействата, меси им се в личните решения. Позволете да не се съглася, напротив, директивата има за цел даването на повече възможности на нашите граждани за едно по-добро равновесие между личния и професионалния живот. Благодарение на тази директива бащите и майките ще имат родителски отпуск от 4 месеца, като два от тези месеци не могат да бъдат прехвърляеми. Разбира се, комисията беше и още по-амбициозна, но мисля, че стигнахме до справедлив компромис при триалозите. Освен това, бащите ще имат 10 дни бащински отпуск, за който се заплаща така както за отпуск по болест. Освен това, родителите ще могат да разчитат на едни по-гъвкави механизми, и по този начин ние откликваме на голямото предизвикателство за старяване на населението. Освен това, родителски отпуск от 5 дни дава възможност за по-добра грижа за роднините. Това е всъщност възможност за отпуск на полагащите грижи. Благодаря ви. Мисля, че тази директива наистина ще подобри и семейния и професионален живот на нашите граждани, тъй като по този начин стълба на социалните права се превръща в реалност. И също така допринасяме за изпълнението на целите за устойчиво развитие на ОНЕ. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега преминаваме към изказванията от името на политическите групи. Моран Шартие, две минути. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да се обърна към комисар Тайсън. Аз храня възхищение към вас, госпожо комисар, и онова, което се опитвате да постигнете чрез текста, е един абсолютно модерен, съвременен текст и вие проявихте кораж да внесете този акт за равновесието между професионалния и личния живот. Жест храбър, тъй като този текст посяга на традиционните дългогодишни стереотипи и представи в обществото. Видите ли, грижата за децата, за семейното огнище е работа на жените. Е, и всичко това, разбира се, се оказва, оказва своето пагубно влияние върху тях. Чрез този текст, чрез този акт се въвежда справедливост. От името на всички жени, аз ви благодаря съм благодарна, разбира се, и на нашия докладчик е, Давид Каса, който се оказа на висотата на собствените си убеждения. Благодаря и на всички съдействали колеги. Понеже може да бъде внесен един добър текст, докладчика и докладчиците в сянка може да свършат добра работа ако всичко това не приключи успешно в хода на трилога, на, на тристранните преговори между институциите, каква полза? Така че благодарно за всички вас. Това е поредният камък в градежа на социална Европа. И ние не можем да не го подкрепим. Така ще се промени пазара на труда е, представата за семейните отношения, равенството между мъжете и жените. Променя се пазара на труда, тъй като ние е, се отласкваме от тази представа, че семейния живот, е, домакинството, децата и всичко това е, е грижа изключително на жените. Задължение. Благодаря на всички госпожа Арена от името на социалисти и демократи. Благодаря. Присъединявам се към казаното от госпожа Моран Шартия. Благодарността и към комисар Тайсън и към нашия докладчик. Вярно е, че вече сме в 21 век, а сме свидетели на дискриминация в обществото, особено дискриминация срещу жените на пазара на труда, в професионалното си израстване, в професионалните си възнаграждения. И, и, и причини много, но, но, но главната причина е, че ние можем да раждаме деца. Нашата способност да бъдем майки това е главната причина за тази дискриминация. И дори не просто и не само това, не фактическото раждане на деца, а дори възможността някой ден евентуално жената да роди деца е вече повод срещу нея да, бъ, да, да дискриминира работодател и кой ли не друг. И това днес води до по-ниска заетост, сред жените 16% по-низки възнаграждения, 30% по-низки пенсии. За 9 месеца от живота на всяка една жена. И днес се предлага решение, едно от възможните решения, които ще равно поставят мъжете и жените. Една директива просто няма да свърши работа, разбира се. 10 дена а, отпуск за отглеждане на деца на, на бащите, това не е равностойно на, на пълното майчинство, но така или иначе. Това е стъпка напред. Можем да отидем и по-далеч, особено що се отнася до трудовите възнаграждения. Нали? Петте дена отпуска, още е едно постижение – но това, което мога да кажа днес, е благодаря ви, госпожо комисар, за извършената работа. Но разбира се, сега трябва да следим за транспонирането на директивата. Тази директива е, е, е, е просто предпоставка. От там нататък всяка държава членка трябва да работи за повече равенство, да бъде по-щедра към, към жените в борбата срещу дискриминацията тук, в парламента, от там нататък, ние трябва да направим така, че да се борим с следващи нормативни актове, срещу всички форми на дискриминация, срещу жените, особено на пазара на труда. Благодаря от името на европейски консерватори и реформисти, госпожа Житнянска. Благодаря, дами и господа. Тук в Европейския парламент често говорим за равенство между мъже и жени, за възможността жените да влизат в трудовия е, процес, е, да има баланс между професионалния и личен живот. И ето сега се предлага един конкретен инструмент за постигане на тези цели. Цели се да се въведат минимални стандарти, е, европейски минимум, който е, ще бъде прият от всяка страна членка, която има също така и свободата да пригоди предложението така, както е най-удачно за нея. Тук се подкрепя възможността майките и бащите да се грижат за новородените или за членове на семействата, които имат увреждания. Ще мисля, че подкрепата можеше да бъде и по-щедра. Но все пак трябва да се даде възможност и на страните членки да бъдат свободни в възможността да приемат съответните разпоредби, така както отговаря на техните системи. Много добре е, че бащите ще имат възможност също да се грижат за новородените. В Словакия непрекъснато чуваме обещания в тази посока, но нищо не е направено. Време е да започне и темата какво трябва да се направи за лицата, които се грижат за болни роднини, защото семейството в край на краищата е най-важно. Благодаря от името на Алде, господин Веб, госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Докладчикът, според мен и докладчиците в Сянка свършиха отлична работа. Очакванията за директивата се по-високи, отколкото предложенията на комисията. И ние в парламента успяхме да се преборим за тях. Но така или иначе текста се разводни. Аз бих искала да има много по-сериозни предложения за отпуск на бащите и така нататък. Ако, примерно, бащите могат да получават 85% от заплатата си, те ще се чувстват стимулирани да се грижат за децата. В противен случай, е, отново жените ще поемат тези грижи. За съжаление, не успяхме да постигнем споразумение и сега оставаме твърде много в ръцете на страните членки е, Малка е стъпката, която правим, вярно стъпка напред е, но не се постига много. Изнасяме тази тематика и на европейско ниво, но за съжаление страните членки бяха твърде предпазливи проучвания показват, че е, поради отговорността си да се грижат за деца или болни роднини, е, жените винаги губят от възможностите си за професионално развитие, а и за социален живот. Разбира се, текстът е крачка напред, не е революция, но поне сега започваме да говорим за платен отпуск по бащинство, два месеца родителски отпуск и отпуск за гледане на роднини. Ние е, сме за това да има достатъчно гъвкавост, за да може да се балансират нуждите на професионалния и личен живот на родителите. Надявам се, че в бъдеще ще постигнем и повече. От името на ГОЕ, е, е, госпожа Гонзалес Пенес. Благодаря. Имаме родителски и бащински отпуск, който трябва да е прехвърляем и да се плаща като 100% от заплатата. Това е нашата позиция. Ние внесохме изменения. Би трябвало също така да има прехвърляемост и това да е задължително условие и при полагащите грижи и на пазара на труда. Много е важно да можеш да получаваш и 100% от заплатата си или най-малкото 80%, за да няма обедняване. Тези две седмици за бащински отпуск трябва да бъдат задължителни, защото някой трябва да се грижи и за майката. Директивата въвежда минимални стандарти тя е положителна. Добре е в цяла Европа да има минимални стандарти, които да подобрят живота на всички граждани. Но има възможност да се отиде много по-далеч и да се направи крачка по посока на една социална Европа, която се бори за равенство. Надявам се да е така в бъдещия мандат и да направим решителни крачки напред. Благодаря от името на зелените. Господин Ортасун, заповядайте. Благодаря. Виждаме, че ние сме доста далеч от това, което искахме да има равен отпуск, който да се плаща на 100%. Но така или иначе ще има реално отражение, защото в пет държави членки за първи път ще има бащински отпуск. Освен това има по-дълги отпуски, отколкото по настоящем. И има две седмици отпуск отпуск, който не е прехвърляем и се заплаща. Разбира се, това, което е за бащински отпуск е много под 80%, което трябваше да е минимума и е много жалко. Мисля, че не постигнахме до край целта си. За това се обръщам към докладчика и докладчиците в сянка, че и да им кажа нямаше достатъчно амбиция. Не бива да слушат съвета, защото не може всеки път, когато предлагаме нещо, съвета да ни казва какво се прави във всяка отделна държава. Да се надяваме, че при бъдещия мандат ще подобрим тези разпоредби. Благодаря от името на СПД колегата Бегин. Благодаря, госпожо председател. Независимо от вашата представа за семейство, каквато и да е тя, можем да приемем едно. Най-голямото предизвикателство за Европа не е глобализацията или тероризма, а самото и демографско просъществуване. Към 2050 година се очаква сериозно намаляване на европейското население и ние трябва да се постараем всячески да обърнем тази тенденция. Не можем да очакваме хората да създават семейства и да раждат деца, ако не създадем необходимите предпоставки за това. Така че аз приветствам тази директива, която ще има осезаемо положително въздействие за милиони наши съграждани. Ще подобри е, и както е, трудовото им положение, така и е, семейното с минимум 10 дена а, отпуска за а, раждане на дете, с а, съответното възнаграждение по време на, на този отпуск, с възможността той да бъде ползван а, и от бащата, а, с възможности за телеработа, с е, е, дистанционно полагане на, на труд. Разбира се, повече трябва да се направи за самостоятелно е, заетите лица. Има повече възможности за отглеждане на деца, за да може в край на да се съчетае семейния и професионалния живот. За съжаление не бяха удовлетворени всички наши искания в хода на преговорите, но край накрая ще резултатът е достатъчно приемлив и ние ще гласуваме за него. Не е съвършена директивата, но може да подобри благосъстоянието на милиони наши съграждани и да допринесе за преодоляване на тази отрицателна демографска тенденция, която споменах. Благодаря. Е, Европа на нациите и свободата, госпожа Мелян, минута и половина. Е, този е, въпрос за съчетаване на професионалния и личния живот е точно едно от тези неща, които по никакъв начин не засягат Европейския съюз. Той се опитва да се намесва ежедневно в всички аспекти от живота на нашите съграждани, раждането на деца, тяхното отглеждане и прочие и прочие. И това, което се върши тук, всъщност не създава равновесие. То разтуря равновесието. Пораждат се три риска. Всички законодателни е, и административни нормативни текстове в тази област са прерогатива на държавите членки. Те ще се позоват на принципа на субсидиарност и ще могат да определят всички социални предобивки. Да не говорим, че във Франция вече всички необходими мерки са взети. От тук не се държи сметка от друга страна за интересите на работодателите, Налага се е, е, задължителен патерналистки фактически подход. Това, което се върши днес, край на краща, ще бъде спирачка е, за економическата динамика на Европейския съюз и особено в ущърп на малките и средни работодатели. Благодаря. Господин Фонтулис, независим. Създаването на семейство е най-важният момент в живота на човека. И разбира се, това означава да продължаваме рода си и трябва да е, окоръжаваме младите да предприемат тази стъпка. Но, когато става дума за работещи, е, трябва да е, е, ясно, че те, създавайки семейство, няма да поставят под е, заплаха трудовия си живот – Смятаме, че трябва да има много конкретно регламентиране на възможността да се работи на гъвкаво работно време, така че да могат да се осигуряват грижи за децата, примерно според мен до 12 годишна възраст. Особено е важно това за родители, чието деца имат увреждания или чието роднини са болни. Сега преминаваме към други изказвания. Госпожа Рибейро, две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Ако искаме да има по-социална Европа, трябва да отговаряме и на нуждите на обществото в момента. Жените в момента много повече имат възможности да работят. Родителите очакват да имат възможност да отглеждат децата си. В страните членки има огромни разлики. Огромни са и разликите между възможностите на жените и мъжете. Родителите не винаги могат да следват развитието на децата си трудно се съчетават и интересите на професионалния и личния живот. сега работещите са, са от така нареченото поколение сандвич, където трябва да отглеждат и децата си, и родителите си. Техните отговорности са все по-големи и ние трябва да направим така, че тези хора да могат да се грижат, включително и за родителите си, да могат тези възрастни хора да остават в дома си в една стабилна среда. Затова е спешно а, необходимо да преразгледаме начина по който има възможност а, да се осигурява грижа в семейството. Това е елемент от социалните измерения на Европа. Госпожа и чуте. Благодаря. Днес Европейския парламент одобрява една директива, която е много добра новина за работещите, особено за жените, които се грижат за деца или за болни членове на семейството. Създават се по-благоприятни условия за съчетаване на професионалният и личен живот. Това ще доведе и до увеличаване на ръждаемостта бащите имат по-големи възможности сега да вземат е, отпуск е, за отглеждане на детето, което ще даде повече възможности на жените да се развиват професионално. Нашето предложение бе по-амбициозно от това, с което се съгласиха страните членки, но все пак постигнатото не е малко. Всеки баща ще има възможност да вземе 10 дни отпуск при раждане на дете и да сподели грижите. Това е много добро постижение. За първ път на европейско ниво се предвижда и отпуск за гледане на болни членове на семейството 5 дни. Много е важно да се създава и атмосфера на работното място, която да отчита необходимостта от грижи в семейството. Работодателите трябва да се погрижат за това. Благодаря е, и на, за огромния принос на госпожа комисаря. Господин Хок. Благодаря, госпожо председател. Както се казва, избери работа, която обичаш и повече никога няма да ти се наложи да работиш през живота си. Е, има хора, които наистина са много заети професионално. Те биха искали да има баланс, но разбира се, много е трудно този баланс да се реализира. Същевременно трябва да имаме предвид, че това са дългосрочни инвестиции. Ние инвестираме в семейството и грижата за възрастните. Съгласно полската конституция, би трябвало държавата да полага специални грижи, но на мен ми се струва, че тук намесата е твърде голяма. Европейският съюз се меси по семейни въпроси и семейно право. В някои държави членки има несъвместимост на нормите. В Польша, например, се дава 14 дни при раждането на дете. Така че ние сме съгласни с предлагането, но не смятаме, че двата месеца са правилни. Благодаря, господин Кавет Шампон. Много благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Добър ден на всички. Искам да поздравя всички докладчици в Сянка и конкретно колегата Каса за това, че стигнаха до текст, който е толкова важен, несъмнено, за всички европейски граждани и работници в Европа. Защото липсата на баланс между личния и професионалния живот е едно непрекъснато предизвикателство. Този текст е малка, но много важна крачка, защото насърчава равенството между мъжете и жените, запълва празнините и неравенствата. Същевременно това е свързано и с развитието на социалния стълб в Европа. Много съм доволен и мога само да поздравя госпожа комисаря за всички директиви, които въвеждат минимални основни права. Те са важни за сближаването и европейските граждани. По повод казаното на колегата Ортасун, ясно е, че държавите членки трябва да продължат да напредват в тази област, но разбира се, необходимо е и в бъдещия мандат да работим а, за финансово единство в името на равенството. Госпожа Кунева. Благодаря, господин председател. Искам да ви попитам – как се определя родителството? Можем да кажем, че родителят е лъка, детето е стрелата, която се пуска в живота – не е лесно да се намери баланса между работата и личния живот. Когато започнах да работя по това предложение, имах по-различни разбирания. Но каквото и да правим, колкото и натиск да упражняваме, знаем, че майчинството означава много работа и все още не се осигурява достатъчно отпуск. Но все пак това е стъпка, която е важна така милиони родители ще могат да присъстват в живота на децата си и ще бъдат запомнени от тях. Това е бъдещето, което ние искаме. Бъдеще, което е на една справедлива и по-социална Европа. Благодаря колегата Митрофанос. Uh, Благодаря, госпожо председател. Това е един дългосрочен проект за всички участвали в него. Нямам предвид само времето, което бе необходимо за да постигнем съгласие и крайната интензивност на процеса на преговори. Процесът отне всъщност няколко години и в заключение бих искал да кажа, че постигнатия резултат подобрява уредбата по настоящем на специално отпуските за раждане и отглеждане на деца, но е далеч от амбициозните намерения на Европейския парламент. Колегите ми и аз бих, бихме искали тази директива да бъде в още по-голяма степен в интерес на родителите. И все пак аз се надявам, съм удовлетворен съм от това, че се въвеждат 10 дена. Степента на възнаграждение обаче не е достатъчна. Въвеждането на нова отпуска за полагането на грижи въобще е ново постижение. Това е, това е нова социална придобивка, с която парламентът може да се гордее. Благодаря. Господин Чока има думата. Благодаря, господин председател. Европейският съюз а, с основание тръгва по този стратегически път а, за търсене на равновесие между професионалния и личния живот. Това без съмнение е правилната посока. Не трябва да се укрепи семейството, да се повиши ръждаемостта. да, да, да, да помогнем на, на цялата економика и на националната в случая, на, на, на италианската економика, е, на, на цялата европейска економика. Европа следва да е, приеме безусловно е, този принцип на е, съчетаване на професионалния и личния живот. Така можем да вземем за пример региони на Италия като Ломбардия, които наистина са водещи в уредбата на въпроса. Allora chiedo davvero all'Europa di investire, di credere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 господин председател. Госпожо комисар, предполагам на вас ви е приятно да, да слушате всички похвали, отправени днес към вас. А, но все пак да не забравяме, че е, някои бяха и по-амбициозно настроени, някои бяха категорично против в хода на преговорите в крайна краища успяхме да намерим компромис, който надявам се удовлетворява в една или друга степен всички. В всеки случай ще благоприятства семействата. Четири момента са от значение за мен, за подкрепа на, на директивата. Минимум две седмици отпуск за раждане на дете е, непрехвърляем отпуск за отглеждане на деца. Е, това са минимални стандарти, е, които трябва да приемем, предвид различните традиции и системи на 28-те държави членки. Това е минимумът. Е, и аз мисля, директивата отправя ясен сигнал към всички държави членки. Децата е, са инвестиция в бъдещето, децата са бъдещето на Европейския съюз и на държавите членки. И ние трябва да подкрепим техните родители, които гарантират това бъдеще повече внимание трябва да отдаваме за напред на, на, на този въпрос, на, на е, трудът, който полагат родителите, останали у дома, за да се грижат за децата и да, и да ги отглеждат. Това е, това е труд и той трябва да бъде достойно оценен. Всички родители трябва да чувстват уважението на обществото и на държавата. Е, става въпрос наистина за нашето бъдеще. Благодаря. Госпожа Юнгериус е, за една минута. Е, господин председател, родителят, разбира се, се стреми да осигури бъдещето на децата си да им, им даде всичко най-добро. И това не следва да зависи от средствата, с които разполага родителя, от това колко дълбок е джобът му. У нас в Холандия родителите с ниски доходи не могат да се възползват от отпуската, тъй като става въпрос за ежедневното препитание на семейството. Въвеждат се добри правила за отпуск с участието на двамата родители. Родителите е, и двамата родители да могат да се радват на, на, на новото си дете, могат да разпределят е, по-равноправно помежду си задълженията е, за семейството и на работното място. И това, което ще приемем днес, е постижение за Европа. Господин Вистисен, една минута. Законодателството, което се разглежда тук, бележи твърде ниска точка в биографията на Европейския съюз, който непрекъснато се намесва в делата на държавите членки. Не е ли лицемерно това, имайки предвид, че Европейският парламент не предвижда такива отпуски? за своите служители, да се намесва в прерогативи на държавите членки. Ние от Дания смятаме, че това е недопустимо. Така на краища държавите членки трябва да разполагат с данъчните приходи за финансиране на такива мерки и подобни дебати следва да се провеждат в национален мащаб. Европейският съюз няма работа в тази област. Благодаря.

не се приемат кой знае колко охотно идеите за предоставяне на отпуск. Счита се, че едва ли не да отглеждаш дете своего рода отпуска, не се занимаваш с нищо сериозно. И да се предлагат режим за разширяване на възможността и бащите да вземат отпуск за нас беше важно, но бе отхвърлено. Господин Райнхе за една минута. Госпожа, извинете. Благодаря. Много лъжи бяха изречени в Европа е, с цел да се насажда омраза и към лицата с е, различно сексуална ориентировка или за това каква е традиционната представа за семейството и така нататък. В края на краищата е ясно, че е, крайната десница се е обединила, за да разпространява такива лъжи. Но аз бих казала, че точно обратното е вярно. За да подкрепим семейството, няма, да, няма нужда да се обръщаме с омраза към различните трябва да поемем, да сме готови да приемем всяка форма на семейство и да им, ги обгрижим. И тази директива е много важна стъпка в е, тази посока. Благодаря, е, госпожа Сандер. Благодаря. Дойде време да се замислиме за положението на родителите. Един на шестима в момента има сериозни трудности да съчетае професионалния и личния си живот. Често работещите страдат или от несигурна заетост, или от преумора. Новите разпоредби по отношение на е, отпускът е отговор, е, конкретен отговор от страна на Европа. И независимо, че имаме разлики, много се радвам, че успяхме да се обединим и да предложим едни минимални социални правила за съвместен живот – за да се развива обществото, ние даваме възможност и на бащите да присъстват на раждането на децата си и да могат да полагат грижи. Предвиждаме и клауза за непрехвърляемост на отпуска по, за отглеждане на дете. Европа е, е континент, който е, застарява. Над 20% е, от европейците са над 60 е, годишни но няма достатъчно услуги, няма достатъчно средства за грижите за всички. Семействата отделят много време и средства в помощ на по-възрастните си роднини. Сериозни средства отиват за това. Тук правим първата сметка, първата крачка, извинете, в толкова важен а, момент. А сега остава на страните членки да се погрижат а, да могат а, семействата да се грижат за своите близки. Госпожа Оловка Скок, благодаря. Има колеги тук, които смятат, че подобно законодателство е излишно. Първата директива за отпуска по майчинство обаче бе приета през 1992 година, където и като се има предвид е, как се развиха нещата от тогава, е крайно време да излезем с подобни регулация. Тук се предвижда едно основно право за съчетаване на професионалния и личен живот – да имат възможност и бащите да останат в къщи, да поемат от грижите по отглеждане на децата. Това ще даде възможност и на жените да се включат в трудовия пазар. Защото по този начин те могат да създават е, и работни места, и благоденствие. Тоест, е, предложеното е добро и за семействата, и за децата, и за обществото, и за економиката. Госпожа Стивенс. Колегас, Господин председател, уважаеми колеги, балансът между личния и професионален живот е много важен. Всички жени всички трябва да разполагат с възможност да могат да организират и кариерата и семейството си. Също Същевременно трябва да кажем, че има защо да сме критични. Държавите членки продължават да не правят много. В Фландрия има специални норми за отпуските – е, за да може да се помогне. Но разбира се, тук опираме и до субсидиарността. Гъвкавостта се разглежда от гледна точка на работника. А що се отнася до работодателя, е, той не може да организира администрацията си. Благодаря колегата Матера. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Козловска и колегата каза. Най-сетне можем да започнем работа по съчетаването на личния и професионален живот. Това е много важно за всички жени, които се чувстват пренебрегнати само за това, че са станали майки. Те би трябвало да могат да се грижат за членове на семейството, но с тази нова европейска рамка ние позволяваме на родителите не само да работят, но и да полагат грижи за децата си. Мисля, че се предлага доста добра закрила – времено в някои държави членки се оказва, че бащите не използват много бащинския отпуск. Благодаря на всички колеги. Радвам се на този балансиран подход, защото той помага и помага и на малките и средни предприятия. Призовавам колегите да гласуват за предложението. Така ще подобрим качеството на живота в Европа и жените ще имат по-добър достъп до пазара на труда. Гласувайте за всички майки и бащи. Благодаря колегата Джентиле. Благодаря господин председател. Тази парадигма с разделението на ролите е всъщност много ограничителна, защото се смята, че жените се грижат за децата, достъпът до стопанска дейност не е толкова важен и това води и до умора, и до претоварване. Също времено, в тази директива ние виждаме, че се предлага политическа и културна промяна. Отново се напомнят отговорностите и на национално ниво, и на ниво предприятие. Би трябвало да се дават възможности и да се водим от правата на работниците и по-конкретно жените. Благодаря колегата Вишневска. Благодаря господин председател. Благодаря. Почитаеми колеги, балансът между личния и професионалния живот е изключително важен за всички, и за родителите и за децата в еднаква степен – Следователно трябва да търсим решения, които ни доближават до този баланс. Е, нека обаче разгледаме е, темата от гледна точка на ролята на Европейския парламент. Какво прави самия Европейския парламент за баланса на личния и професионален живот на самите служители на парламента, които идват тук в 9 часа сутринта и си тръгват много-много късно вечерта. Как отрастват техните деца? Те трябва да бъдат по детски градини и какви ли не институции. Когато моята сътрудничка забременя, аз разгледах възможностите за гъвкаво работно време, дистанционно работно време и видях, че всички тези норми на практика са една иллюзия. Благодаря колегата Детиен. Благодаря, господин председател, госпожа комисар Тайсън. Европа ще стане по-социална наистина, ако бъдат гарантирани равни възможности между половете, ако се съчетае по-добре професионалния и личния живот, живота на тези, които полагат грижи в дома и, и прочие, И Европа най-сетне, можем, можем с радост да заявим, започва да дава отговори е, за решаване на, на, на проблемите на е, нашите съграждани, полагащи грижи, 4 месеца за отглеждане на деца, които не са е, прехвърляеми, е, бащинството, в на, на, на бащите и така нататък. Това трябва, трябва да се приветства най- най- най-сетне. Макар и да става дума само за 10 дена. Ам... Но, но твърде малко е възнаграждението на а, отпуската за раждане на деца на равнището на а, възнаграждението за временна на което, което не ни удовлетворява. Господин Саймън има думата. Благодаря, господин председател. Този акт бе предложен преди две години. Пет месеца траеха три странните преговори и това е образец за законодателство, което не се опитва да наложи еднакво решение на всички, което е достатъчно гъвкаво. И дава прекрасна възможност на държавите членки да приемат вътрешно законодателство, съобразено с спецификата и традицията, но общо заето законодателство, което постепенно да повиши стандарта, равнището за всички. Е, че някои от страните, в които защитата е, е значителна, като в Великобритания, положението на правоимащите ще се подобри още повече, без непременно това да става под диктовката на Брюксел. Разбира се, в случая с Великобритания, ако Великобритания остане в Европейския съюз. Благодаря. Пристъпваме към спонтанните изказвания. Госпожа Кеничи има думата. Е, благодаря, господин председател. Директивата, която обсъждаме днес, е, ще направи своя положителен принос е, за намаляването на неравенството между родителите, е, както мъжете, така и жените ще могат да съчетават по-добре е, семейните си задължения с професионалните. Толкова по-важно, че Европейския съюз най-сетне задава някакви правила, макар и те да представят най-малкия общ знаменател. Имаме непрехвърляемост на, на част от отпуска за раждане и отглеждане на деца, така че да се включат и бащите, е, жените да могат да участват пълноценно на пазара на труда и държавите членки да допускат гъвкаво, гъвкав график на, на работното време да, да, да се включват и други членове на семейство в отглеждането на децата. Е, всичко това определено е, е в подкрепа и на полагащите грижи за членове на семейството, които са трайно нетрудоспособни. Благодаря, господин Солей, благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря и на комисаря. Ти не знаете, че 16% е разликата между заплащането на мъжете и жените. Има разлики при пенсиите. Жените са дискриминирани и а, всъщност в три пъти повече случаи полагат грижи, които не са заплатени. Сега мисля, че ние правим крачка напред по посока на тази социална Европа, за която толкова много говорим и толкова малко правим. Тази директива трябва да позволи по-справедливо разпределение на задачите между мъжете и жените. Следователно е напредък по посока на равенството. Освен това се признават нови права, като тези на гъвкави условия за труд в името на грижа за децата. Не всичко е прекрасно, но със сигурност това е напредък, който поздравяваме. Благодаря колегата Миранда. Благодаря. Благодаря isto é garantir a igualdade. Por iso, a directiva é un paso adiante. Obrigada, комисаря Пело. А, тук става въпрос за социални гаранции. А, а, господин председател, дават се възможности на държавите членки да подобрят положението и по своя инициатива в националното законодателство. А, и не само жените да остават у дома, а, за да се грижат за за семейството, да могат да се реализират професионално. В една държава, която застарява в значителна степен, ние е, е, добре е, знаем, че трябва да се прави всичко възможно за подпомагане на, на семействата, раждащи и отглеждащи деца. На какви се... Toda Europa. И с cuidadores, и с cuidadoras, и с familias precisan трябва да се подпомагат всички, които получават грижи за опазване на демографското състояние на, на нашето общество. Господин Капуто има думата. Благодаря, госпожо, господин председател. Директивата за равновесие между професионалния и личния живот помага на хората и въвежда нови минимални стандарти за бащите, които ще могат да вземат 10 е, дни отпуск по банщинство при раждане или осиновяване на дете. Предвижда се и два месеца отпуск за родителство за всеки родител и отпуск за е, полагане на грижи за членове от семейството 5 дни. Това помага на възможностите за гъвкаво съчетаване на професионален и личен живот. Работещите имат възможност сега да направят избор и това е една важна стъпка в социална Европа. Госпожа комисар Тайсен има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, е, тук се споменава в дебата, че процеса на преговори по това законодателство не беше лесен. Дълъг път изминахме, докато постигнем резултати. Трябваше да бъдем и гъвкави и готови на компромиси. Но споразумението, което предлагаме сега е добре балансирано и спазва основните цели на първоначалното предложение – то доказва, че една устойчива и социална Европа не е теоретична цел, а реалност, която е, се появява в живота ни. Тук е, се дават сериозни придобивки за е, работещите, за съчетаването на професионалния личен живот в реални измерения – Предложението е добре и за работещите родители, и за тези, които полагат грижи, и за членове от семействата. То е добро и за бизнеса, включително и за малките и средни предприятия, които ще могат да продължат да привличат най-талантливите. Добре е и за страните членки, защото заради разликата във възможностите за ето, страните членки губят милиарди на година. Възможностите за съчетаване на професионалния и личен живот са основен двигател е, и за економически растеж. Благодаря на всички, които работиха по законодателството. Благодаря за добрите думи към комисията и за мен лично. И мога да ви кажа, че комисията ще следи най-отблизо как ще се транспонира тази е, директива. Благодаря отново за вашата ангажираност. Разбира се, и сега ще дадем думата на докладчикът господин Каза. Господин председател, Искам да благодаря на госпожа комисар Тайсън и на госпожа комисар Юрова. Те ни оказаха много помощ, бяха и много търпеливи по време на дискусиите. Благодаря на всички докладчици в Сянка, които работеха заедно с мен по директивата Имаше, е, благодаря на госпожа Козловска, имаше доклади, е, докладчици в сянка, които нямаха голям ентусиазъм е, за тази тема. Имаше други, които имаха изключително много по-високи амбиции. Но, както каза и госпожа комисарят, текстът е балансиран и ни дава възможност за промяна. Това, което представяме днес е, в директивата е гаранция за е, малко по е, социална Европа. Много съм удовлетворени от дискусията днес – защото тя а, отрази е, по много добър начин всичко, което обсъждахме и тук в парламента и с съвета. Разговорите ни с съвета като начало бяха много трудни, но след това малко по малко започнахме да ги убеждаваме, че Има смисъл да се обединим зад предложението. И е, сътрудничеството се изрази между институциите, се изрази в конкретен резултат. Отново, много балансирано законодателно предложение, добро за семейството, за мъжете, за жените, за економиката и най-вече за социална Европа. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря и на а, госпожа комисарят, която бе сред нас. Днес ще гласуваме. Сега отлагаме заседанието до 11 часа. Е,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 Amsterdam председателят. Откривам заседанието. Вчера бяхме уведомени, че комисията по ЕКОН не иска да има препоръки по делегираните актове. Съгласно член 105 и параграф 6 и препоръките са следователно одобрени и ще бъдат оповестени заедно с одобрените текстове. Моля да заемете местата си. и Преминаваме към гласуването. Започваме с доклада на господин Джамбаски. за, против, въздържали се, приема се. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да помоля колегите да гласуват за отнемането на моя имунитет, защото след като моят син беше убит от терористи, и тези терористи бяха арестувани. Имаше е, бомби и взривни устройства на крайната левица, които избухнаха в нашите офиси. Микрофонът на ораторът не работи. Ние не възнамерявахме да провеждаме дебат по имунитета, за това за жалост не мога да ви дам думата за по-дълго. И сега доклада на господин Джамбаски за, против, въздържали се, приема се. Още един доклад на господин Джамбаски за имунитета на господин Синадино за, против, въздържали се, приема се. Колегата Фокс. Господин председател, по член 190, параграф 4, бих искал отлагане за следващото заседание, за да имаме дебат по две причини. Първо, Гибралтар е описана като колония. Тя не е колония, това е самоуправляваща се британска територия, която е задморска. Гражданите на Гибралтар са британци, защото са направили такъв избор. Има и чисто процесуален проблем. Либе, е одобрил с 59 на 0 гласа. Клод Морае се е договарял съгласно този мандат, след което беше отстранен на заседание при закрити врата, защото испанското правителство беше против неговия мандат. Неговото отстраняване беше скандално нарушение на процедурата. Испанското правителство може да убеждава съвета, но не може да уронва правилата на Европейския парламент. Необходим е дебат за влиянието, вредното влияние на Испания върху това предложение. Съгласно член 190, параграф 4, госпожа Гарсия Перес може да се изкаже против. Благодаря, господин председател. На първо място, няма да позволя да се обижда испанското правителство. Това е обида към гражданите на моята страна. На второ място, не може административната процедура да се цитира само когато има обстоятелство в наша полза. В този случай съветът, както и по много други въпроси, е на една позиция, парламентът на друга, след това се преговаря. Всичко беше направено както трябва в рамките на законността. И промяната на докладчика би трябвало да се разглежда в този контекст. На второ място, никой не може да каже, че тези, които си тръгват, ще решават какво да се прави с интересите на всички нас, които оставаме в Съюза. Това е решение съгласно международните споразумения. Нека не забравяме, че това, което днес гласуваме, не е последица от решението на испанското правителство, а се дължи на факта, че на 12 април Великобритания си тръгва. Ние Прекъсва председателя. Благодаря ви, колега Гарсия Перес. И тъй, кой е съгласен с отлагането? Кой е против? Нека проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Госпожа Гърлинг е поискала думата. Заповядайте. Благодаря ви. Аз искам да се изкажа по същия въпрос, но съгласно член 59, параграф 3. Не бих искала отлагане, като обосновката е много проста този технически доклад, който дава е, права на британските граждани да имат доста без визи, всъщност е, беше превзет от интересите на Испания в съвета. Докладчикът Клод Мораес винаги е защитавал позицията на парламента, беше подложен на натиск и след това с решение на председателския съвет беше отстранен заради исканията на съвета. Всъщност в този случай парламентът стана съучастник и то на най-високото си ниво заради интересите на една единствена държава членка. Мисля, че една такава процедура показва неуважение към прерогатива на парламента. Трябва да бъдем против. Аз съм от 30 депутати. Прекъсва отново председателя. И тъй въпросът е дали 38 колеги подкрепят това предложение. Изглежда, че да. Кой би искал да се изкаже против? Господин Гонсалес Понс, господин председател. Не се страхувайте от мен, господин председател. Това, което гласуваме днес, е изключване на изискването за виза за милиони европейски граждани, ако идната седмица се стигне до твърд Брекзит. Да се отложи това гласуване или да се промени доклада означава да осъди милиони европейци на това да трябва да искат визи, за да могат да посетят Обединеното кралство. Ето защо не може заради частните интереси на британското правителство да вредим на интересите на милиони европейски граждани, да отлагаме гласуването или да внасяме изменения. Много го съж... съжалявам. Британците си тръгват от Европейския съюз, но наше задължение е да защитим гражданите на съюза и за това и призовавам. Добре, нека гласуваме. Кои са за предложението на госпожа Гърлинг? Против? И тук ще проверим. Не се притеснявайте. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. И тъй преминаваме към гласуване по предварителното споразумение. Изменение 3 по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Митрофанус по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Резолюцията по управление на отпадъци за, против, въздържали се, приема се. Доклада Килонен, дами и господа. Много неща правим за първи път. Ето тази сутрин много рано ми се обадиха точно за това гласуване. Мога да ви уверя, че съм тук с автомобила си, мога да си замина и утре, разполагам с много време. Също така искам да кажа, че има възможност, съгласно нашия правилник, да разделим гласуванията на блокове. Работа на нашите отдели е да подготвя това гласуване. Знам, че има много различни мнения как да се подходи. Предлагам да започнем гласуването, като след малко ще ви попитам дали искате да гласувате всяко отделно изменение или можем да гласуваме някой анблок. Заповядайте, искате думата. Много благодаря, господин председател. Въпросът не е в това колко време ни трябва, а дали имаме наистина добър текст, който да гласуваме. Измененията са групирани съгласно имената на авторите. И това означава, че резултатните норми няма да са добри за малките и средни предприятия или за заетостта, ние, парламента, ще станем за посмешище. Затова искаме едни надлежно изготвени списъци за гласуване. 1400 изменения имаме. Успяхме да изготвим такъв списък за Страсбург. Много ви моля, колеги, да подкрепите моето искане. Господин Сватовски, Господин председател, от името на ЕКР съм автор на предложение за отлагане на това гласуване, тъй като предложените изменения в тяхната последователност нарушават членове 174, параграф 2 и параграф 4. Би трябвало да имате предвид, че тук имаме взаимно изключващи се хипотези, идентични изменения, освен това в различни групи от изменения. Това противоречи и на член 174, параграф 9 на правилника – тези групи от изменения са съгласувани с авторите, а не по вид изменение. Това противоречи на нашата практика. Ето защо е напълно възможно при тази процедура да има манипулации и след това да ни съдят за нея. Ето защо аз призовавам да подкрепите моето предложение и да отложим гласуването. Много бих се радвала, ако не бяхте изчел вашето изготвено предложение, а ме слушате. Аз казах, че ще гласуваме изменение по изменение – Предходният колега поиска вече отлагане. Нямам нищо против да гласуваме това предложение. Ние гласувахме за това вчера, но нека още веднъж. Кой е за отлагане? Против? Нека проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. И тъй. 629 за, против, въздържали се, отхвърля се 630. Извинете. Преди това трябва да гласуваме 645, 691, 750 идентични за отхвърляне на предложението на комисията. По именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 629 за, против, въздържали се, отхвърля се 630 за. Уважаеми колеги, аз всичко ще направя, за да опазя парламентаризма, но ще направя и всичко възможно да предотвратя опитите, които искат да попречат на гласуването. За това ще проверим последното гласуване. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. Моля, внимавайте. Трябва да има две трети мнозинство. А когато гласуванията са сходни, няма да проверяваме. 630 за. Против. Въздържали се отхвърлено. Prüfung 630. Добре, проверка на 630. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 631 за против, въздържали се, отхвърлено. 632. Проверка на 631. Това е за трети път. Добре, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. И това е с две трети мнозинство. Госпожо, имате думата. Благодаря, председателю. Що се отнася до процедурата? Тези въпроси са много важни, но нека ви моля, нека да не губим време и за това предлагам да гласуваме електронно по това. Благодаря ви. Frau Kollegin Grappini, Sie gestatten, dass ich das weiterhin entscheide. 632. Грапини, аз ще реша. 632 за, против. Отхвърлено. 633 за, против въздържали се, отхвърлено. 634 за, против, въздържали се, отхвърлено. 635 за, против, въздържали се, отхвърлено. 618 за, против, въздържали се, отхвърлено. 619 за, против, въздържали се, отхвърлено. 620 за, против, въздържали се, отхвърлено. 621 за, против, въздържали се, отхвърлено. 622 за, против, въздържали се, отхвърлено. 623 за, против, въздържали се, отхвърлено. 624 за, против, въздържали се, отхвърлено. 625 за, против, въздържали се, отхвърлено. 626 за, против, въздържали се, отхвърлено. 627 за, против, въздържали се, отхвърлено. 628 за, против, въздържали се, отхвърлено. 636 за, против, въздържали се, отхвърлено. 637 за, против, въздържали се, отхвърлено. 638 за, против, въздържали се, отхвърлено. 639 за, против, въздържали се, отхвърлено. 640 за, против, въздържали се, отхвърлено. 641 за, против, въздържали се, отхвърлено. 642 за, против, въздържали се, отхвърлено. 643 за, против, въздържали се, отхвърлено. 644 за, против, въздържали се, отхвърлено. И така, дами и господа, направихме този първи блок. Общо имахме 1100 изменения. Сега минаваме към следващия блок. Ще гласуваме последния начин. 763 и гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 692. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 293 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 294 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 295. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 296. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 297. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 298 за. Против въздържали се, отхвърлено. 299 за, против, въздържали се, отхвърлено. 300 електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 301 за, против, въздържали се, отхвърлено. 302 за, против, въздържали се, отхвърлено. 303 за, против, въздържали се отхвърлено. 304 за, против, въздържали се отхвърлено. 22 за, против, въздържали се отхвърлено. 223 за, против, въздържали се отхвърлено. 224 за, против, въздържали се отхвърлено. 225 за, против, въздържали се отхвърлено. 226 за, против, въздържали се отхвърлено. 227 за, против, въздържали се, отхвърлено. 228 за, против, въздържали се, отхвърлено. 229 за, против, въздържали се, отхвърлено. 230 за, против, въздържали се, отхвърлено. 231 за, против, въздържали се, отхвърлено. 232 за, против, въздържали се, отхвърлено. 233 за, против, въздържали се, отхвърлено. 234 за, против, въздържали се, отхвърлено. 235 за, против, въздържали се, отхвърлено. 236 за, против, въздържали се, отхвърлено. 237 за, против, въздържали се, отхвърлено. 238 за, против, въздържали се, отхвърлено. 239 за, против, въздържали се, отхвърлено. 240 за, против, въздържали се, отхвърлено. 241 за, против, въздържали се, отхвърлен 242 за, против, въздържали се, отхвърлен 243 за, против, въздържали се, отхвърлен 244 за, против, въздържали се, отхвърлен 245 за, против, въздържали се, отхвърлен 246 за, против, въздържали се, отхвърлен 247 за, против, въздържали се отхвърлен 248 за, против въздържали се отхвърлен 249 за, против, въздържали се отхвърлено 250 за, против, въздържали се отхвърлено 251 за, против, въздържали се отхвърлено 252 за, против, въздържали се отхвърлено 253 за, против, въздържали се отхвърлено 254 за, против, въздържали се отхвърлено 255 за, против, въздържали се, отхвърлено 256 за, против, въздържали се, отхвърлено 257 за, против, въздържали се, отхвърлено 258 за, против, въздържали се, отхвърлено 259 за, против, въздържали се, отхвърлено 260 за, против, въздържали се, отхвърлено. Уважаеми колеги, Arg viel schneller kann ich nicht. По-бързо не мога, по-бързо не можете вие, по-бързо не могат и преводачите. Както виждаме, имаме мнозинство до две трети мнозинство. Затова моят въпрос е дали да не преминем към блоковете, така както беше предложено. lassen sie uns zwei drei minuten zeit in diese frage investieren. herr kollege да инвестираме 2-3 минути в този въпрос. Господин Маринеско. Господин заместник председател, аз се връщам към молбата на колегата от самото начало. Това, което гласуваме сега, ние не гласуваме по съдържанието. Ние гласуваме периферни срещу други страни. Разбира се, че резултатът е един и същ. Нека да повторим гласуването по съдържание параграфа по параграф, член по член, тъй като това е на... не е начинът, по който трябва да гласува Европейският парламент, да гласува блоково. Единствената причина за тези блокове а, е, че има група евродепутати, които са предложили изменения, които са в един блок член 4, 12, между които няма никаква връзка. А тук става дума за време за шофиране, за възрастта на шофьорите, за зоните за паркиране. Няма никаква връзка между измененията. Така че това не отговаря на никакви правила на парламента. Съжалявам. Това е бъркотията, създадена от служителите на парламента. Маринеско. Маринеско, всичко, което казахте, може да се чуе, обаче отхвърлям последното изречение. Господин Ламбърц. Господин председател, добре разбрах какво иска да каже господин а, Маринеско. Ние сме ги групирали по автор. Вярно е, че по автор сме ги групирали. Но смятам, че блоковете всъщност са съставени по политически логичен начин. Тоест, различните групи, които са направили изменения, са го направили с една холистична визия на текста и съответно и правят изменения на различни текстове. И за това има политическа логика в тях. Затова смятам, че тези блокове са кохерентни политически и трябва да се гласуват анблок. Thank Добре, видяхме две мнения. Аз лично смятам, че господин Маринеско в парламента не може човек да стане смешен само по един начин. Може да станем смешен, може да станем смешни като гласуваме онблок, но също така може и да станем за смях, като следваме досегашната процедура. Става дума да намерим едно съществено решение, разумно решение и това решение да вземем предвид работата, която е направена вече в комисиите. За това смятам, е, че господин Ламберт е по-прав и може според член 78 да създадем блокове, за това сега давам думата и, и на господин Корбиц да чуем какво той иска да ни каже. Yes, I confess. Да, аз признавам, господин председател, че аз а, изготвих а, този член в правилника ни. Минаха години, откакто той е в сила. Целта му беше, за да се справим с подобни ситуации, когато имаме множество изменения, където има възможност да бъдат групирани по начина, по който беше описан от господин Ламберц или по друг начин, по един разумен начин, така че парламентът да може да се свърши работата, като спазва правилата на депутатите и техните позиции, така както са гласувани. Има смисъл да се групират измененията по такъв начин и така ефикасно и ефективно можем да се свършим работата без да се губи правото на който и да е депутат да внася изменения. Благодаря, господин Корбец. Няма да допусна повече изказвания по процедурата. Чухме едно обяснение и две мнения. Мога да реша какво да правим сам аз казах, че по-скоро подкрепя мнението на господин Ламберц, но искам да ви попитам, съгласни ли сте да продължим с гласуване на блок? Кой може да подкрепи това искане? Кой е против? Нека проверим. Провер, проверка, моля, на, на последния ми въпрос. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Das ist angenommen mit... Прието е. С три четвърти мнозинство. Тогава продължаваме с остатъка на блок Б от 263 нататък за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка, моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е с около две трети мнозинство. Блок С. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Блок Д. Колегата най-отзад, моля, кажете, ако обичате члена на, от правилника, вър, към който правите препратка. Благодаря. Аз не мога да гласувам така. Не мога да гласувам така, защото искам да раз... гласувам по различен начин на по различните изменения. Не мога да гласувам блок. Така не може да се гласува. Господин Юрек. Господин председател, аз гласувах против блоковото гласуване, но след като сме взели решение да гласуваме по този начин, има поименно гласуване вътре в блоковото гласуване, така че трябва да гласуваме именно поименно за целият блок от изменения, тъй като е предвидено това. Господин Юрик, не разбирам защо се оплаквате. До момента не сме гласували нито един блок, в който е имало електронно гласуване. Аз исках така и така да гласуваме блок Д електронно. Моля, гласувайте електронно. Али абгестимт? Гласувахте ли? Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено. Блок Е. Също имаме електронно гласуване, така че целият блок гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок F, също електронно гласуване.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

Kommissionsvortrag so geändert. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Angenommen. Прието е. Блок Г бе гласуван. И сега е, докладът Ван де Камп. 307. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Има ли някой, който е против да гласуваме онблок? herr kollege! Може ли, след като гласуваме онблок, да гласуваме електронно, а не само там, където е предвидено така и така електронно гласуване? Може ли всичко да гласуваме електронно? Да, разбира се. И така, блок А. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок Б. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Още не. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок С. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено. Блок Д. Моля, гласувайте. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок Е. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок F. Е. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. И така, Ке и Х отпадат. Гласуваме целият текст. Моля, гласувайте електронно. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. И сега докладът ЕРТОК. 290-308. Гласувайте електронно, моля. alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блока. Колегата Стеховски иска. Уважаеми господин председател, подле чланку 100... Уважаеми господин председателю, според член 182А трябва да кажа, че съм против такъв тип гласуване – Причините ще подам в писмен вид на Президиума на парламента. Смятам, че сме нарушили няколко члена от процедурния ни правилник. Затова ви моля да коментирате по тези мои бележки. Благодаря, разбрах какво искате да кажете. Гласуваме блок А. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Моля, прекратете гласуването. Отхвърлено. Блок Б. Моля, гласувайте електронно. Але апкештимт. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Блок С. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок Д. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Блок Е. E. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. С това блоковете F и G отпадат. Гласуваме крайния текст. И така крайното гласуване. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Bei allen drei с тези три доклада, които гласувахме, и е при, се приключва с това е, първото четене. Е, докладът Бузек. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Докладът МАТО. Има изменение блок за, против, въздържали се, прието. Първо изменение за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въз... въздържали се, прието. 18 за, против, въздържали се, прието. 23 на 3 части. Първата част за, против, въздържали се. Нека проверим. Про... проверка, моля, на Първата част. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. Третата част за. Против. Въздържали се. Прието. 37 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка, моля, на 37. Am alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 38 за, против, въздържали се, прието 41 за, на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 43-то мара. Край на гласуването. Прието. 44 за. Против. Въздържали се. Прието. 48 за. Против. Въздържали се. Прието. 50 за. Против. Въздържали се. Прието. 53 за. Против въздържали се, прието 54 за, против, въздържали се, прието 80. Електронно гласуване, моля. Але abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието. 93 за. Против. Въздържали се. Прието. 97 за. Против. Въздържали се. Прието. 100 за. Против въздържали се, прието. 104 за, против, въздържали се, прието. 108 електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 116 за, против, въздържали се, прието. 117 за, против, въздържали се, прието. 120 за, против, въздържали се, прието. 121 за, против, въздържали се, прието. 123 за, против, въздържали се, прието. 126 за, против, въздържали се, прието. 127 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 128 на две части. Първата част за, против, въздържали се, Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. 132 за. Против. Въздържали се. Прието. 136 за. Против. Въздържали се. Прието. 137 електронно гласуване. Край на гласуването. Прието. 138 електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено 141 за, против, въздържали се, прието 150 за, против, въздържали се, прието 152 за, против, въздържали се, прието 156, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 157. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 158. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. 159 за, против, въздържали се, прието. 165 за, против, въздържали се, прието. 168, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 171 за, против, въздържали се, прието. 178 за, против, въздържали се, прието. 182 за, против, въздържали се прието, 188 за, против, въздържали се прието, 190 за, против, въздържали се прието, 195 за, против, въздържали се прието, 196 за, против, въздържали се. Нека проверим, гласовите електронно, моля. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 198 за, против, въздържали се. Прието. 200 за, против, въздържали се. Прието. 205, първата част за, против, въздържали се. Прието. Втората част за, против, въздържали се. Прието. 224, първата част за, против, въздържали се прието втората част за, против въздържали се прието 255 за, против въздържали се прието 259 за, против, въздържали се прието, 263 за, против, въздържали се прието, 264 за, против, въздържали се прието, 268 за, против, въздържали се прието, 269 за, против, въздържали се прието, 270 за, против, въздържали се прието, 271 за, против, въздържали се прието, 274 за, против, въздържали се прието, 275 за, против, въздържали се, прието. 291 електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 84 пада. 295 CP2. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 86 пада. 281 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка на 281, моля. Die Stimmführer mitmachen würden. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... Край Glossowaneto. Prieto. 292. Електронно Glossowanemole. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено 90 за, против въздържали се прието 290 за, против въздържали се прието 293 пада, 282 гласуваме за, против въздържали се прието Следващите две падат. Добре, проверка на 282. Але абгестимт. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 314 за, против, въздържали се, Мисля, че е прието, но нека проверим. Проверка на 314. Ама али абгестимт? Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено 94 за, против, въздържали се, прието 283 и 315 за, против, въздържали се, прието Добре. Проверка на 283 и 315. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. С 324 пада, 95 за. Про... А, 95 също пада. 96 за. Против въздържали се, отхвърлено. 316. Проверка, проверка на 96. Але абгестимт. Die Abstimmung Край на гласуването. Прието. 316 пада, 317 за, против, въздържали се, прието. 300 Проверка. Проверка на, 100, на 317. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 113 пада. 284 за. Против. Въздържали се. Отхвърля. Но 115 за. Против. Въздържали се. Прието. Оригинален текст на член 13. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Член 13, точка Д. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втора част за, против, въздържали се, прието. Точка Е, за, против, въздържали се, прието. 124 за, против, въздържали се прието. С това преминаваме към 125. Първата част за, против, въздържали се прието. Втората част за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на втората част. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen.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 Край на гласуването. Отхвърлено. Оригиналният текст е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 144 за. Против, въздържали се, прието. 145 за. Против, въздържали се, прието. 146 за против, въздържали се, прието. 147 за, против, въздържали се, прието. Оригиналният текст е електронно гласуване, моля. А не, то пада. Благодаря. 155. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 313 и 320 падат. Член 18, 4, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 321 за. Против. Въздържали се. Прието. 29 пада. 249 и 300 електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 287 за. Против. Въздържали се. Прието. 221 пада. 302 на 3, на две части. Първата част за, против, а извинявайте, електронно гласуване. Отхвърлено е. Втората част няма смисъл. 217-301. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? <clears throat> Край на гласуването. Прието. 303. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 276 за. Против. Въздържали се. Прието. 3 пада. 277 за. Против въздържали се, прието. 288 и 9 падат. 278 за, против, въздържали се, прието. 14 пада. 289. А, проверка. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 14 за, против, въздържали се прието 289 за, против, въздържали се отхвърлено 20 за, против, въздържали се прието 304 за, про, за против, въздържали се отхвърлено 279 за, против, въздържали се прието 332 е, пада. А, проверка на 279, моля. Добре. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 32 пада, 305 за, против. Въздържали се, отхвърлено. 40, първата част за, против. Въздържали се, Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. 306 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка на 306. Ам alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 307 за. Против въздържали се, прието. 308 за, против, въздържали се, прието. 290 електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено 46 за, против, въздържали се е прието. 281 част за, против, въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. отхвалено. 49 за. Против. Въздържали се. Прието. 309 за. Против. Въздържали се. отхвалено. Целият текст. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. А сега докладът Агилера Гарсия 70, 97. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Госпожо Каниете, имате думата. Исках само да кажа, че гласувахме по-дълго доклада на МАТО, отколкото пакета за мобилност. Само това исках да кажа. Госпожо Каниете, забелязах това. И така, 96-то за. Против. Въздържали се. Прието. А така, преминаваме към доклада Депре. Госпожа Ернст иска думата, моля ich bitte nach Geschäftsordnung. Според член 59, моля, измененията първо да бъдат гласувани. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже против? Господин Депре, имате дума. Благодаря, председателю. Аз като докладчик ще помоля колегите да подкрепят предложението, което... да отхвърлят предложението на ГОЕ. Имаме споразумение. Имаше много добри а, преговори с съвета и искам да ви припомня, че приемането на едно единствено изменение ще направи така, че споразумението ни със съвета да падне, което ще бъде удар срещу свободата на движението, както и борбата срещу фалшивите документи за идентичност. Благодаря. Нека гласуваме. Изменение 73. Stimmt's? Гласувахте ли? Край на гласуването. Абгелент. Отхвърлено. Значи, техниците също много се затрудняват. Така че, ако трае малко по-дълго, не се притеснявайте. И така, Значи предложението бе отхвърлено. и Гласуваме 73-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Айото. 66-то. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. И така, приключваме първото четене. Доклада Инфелд. Изменение второ. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. Трето. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. И така, с това приключва първото четене. Каза докладът. Госпожа Консалес Кемия си иска думата. Благодаря, господин председател. Съгласно член 59 искам първо да предложа да гласуваме измененията. Много е важно нашия парламент да се произнесе по важни аспекти, които са свързани с непрехвърляемост на разрешенията за отпуск, за да могат жените да имат също еднакъв достъп до пазара. Също изключително важен е въпросът за заплащането за да онези, които се грижат за своите близки, да не страдат от нещета. Благодаря. Кой иска да се изкаже против това искане? Докладчик. Господин председателю, аз не съм съгласен. Първо да гласуваме по измененията. Предложението е много балансирано, измененията ще променят това и следователно смятам, че трябва да гласуваме против това да се гласува първо по измененията. Благодаря. Нека гласуваме това искане, искането на госпожа Консалес Пеня. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. И така, гласуваме 102 изменение. Гласувайте електронно, моля, по предварителното споразумение. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. И така, първото четене на парламента е приключено. А сега доклада Сарвама и Рубял. За, против, въздържали се. Прието. Сега преминаваме към доклада Лопе Фонтанье. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прието. С това е приключва първото четене. Докладът Свинбърн. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Сега докладът Сили Киотис. Предварително споразумение. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Преминаваме към доклада Афронте. Предварително споразумение 42. Изменение. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. С това също приключва първото четене, а сега докладът Реке. Предварително споразумение. Изменение 34. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Сега преминаваме към доклада Пятровски. Имаме изменения 2, 3, 4. Те са идентични. Гласувайте по тях електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвалено. Първо изменение за, против, въздържали се, прието предложението на комисията, целият текст. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Angenommen, damit ist die erste Lesung des Parlaments ab. Прието. С това приключва първото четене на парламента. Сега докладът Файон. Докладчикът има, има думата. Спожвани колеги, Шен... Уважаеми колеги, Шенгенското пространство е едно от най-големите видими постижения на европейската интеграция и има редица ползи за европейските граждани и дружества, позволява свободата на движение на хора и стоки. Има предизвикателства пред Съюза. Шест държави членки от шенгенското пространство осъществяват вътрешен контрол по границите през последните три години половина. Това е непропорционално и ненужно, тъй като не е оправдано това към този момент. Отказът от Шенген ще струва 18 милиарда годишно на Съюза. За това ние предлагаме промяна в правилата от страна на Европейския парламент, които могат да възстановят доверието между държавите членки и да възстановят свободата на движение без вътрешен контрол. Въпреки добрите намерения по време на преговорите нито Европейският парламент, нито комисията, нито държавите членки, нито комисията бяха готови да постигнат напредък. Дори имаше блокиране на тези усилия. Като гражданин, като европейка, като словенка, аз се противопоставям на поведението на съвета. Не е приемливо поради вътрешно-политически интереси да се поставя като заложник Шенген. Статуквото е добро за комисията, тъй като законодателното предложение е на масата, но тя отказва да поеме отговорност и да предприеме действия срещу държавите членки, които не изпълняват задълженията си. Колеги, предлагам да гласувате в подкрепа на моя доклад с голямо мнозинство и да отправим сигнал към гражданите, че ние грижа за свободата на движение. Благодаря, госпожо Файон. Сега ще гласуваме кой е за. Кой е против? Въздържали се? Прието е. Добре, проверка. Проверка електронна. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. И сега резолюцията за домашното насилие, насилието срещу жените. Имаме проекто резолюция. Гласуваме кой е за, против, въздържали се, прието е. А, това war окей. А вие ръкопляскахте, не искате думата, добре? И сега последното гласуване, уважаеми колеги. Зная, че беше трудно, защото ситуацията беше много напрегната, имаше много емоции. Искам да благодаря да, се, да благодаря на колегите за разбирането, колегите, които не искаха да гласуваме онблок, но благодаря за процедурата. И така, доклада Инфелд, целият текст, гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. И така благодаря на всички. Бих се радвал, ако бързо напуснете залата, за да може бързо да преминем към обясненията на вота. В противен случай ще започна да споменавам колегите поименно, които ни пречат да продължим работата си. Glückwunsch, Herr Wieland. Dann darf ich. И така, мога да спомена следните имена. Бощинаро. Маринеско, den Kollegen Weber, den Kollegen Zambatski. Wen kenne ich denn noch? Der Herr Kollege de Jong. Der Herr Kollege Jib. Herr Kollege Zwiefka.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 командироване на водачи. Господин Чамбаски има думата. Данкезер, хер президент. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, гласувах против този доклад, защото той не отразява интересите на предприемачите от периферията Централна и Източна Европа. Този доклад беше скандален, гласуването му беше срамно и позорно, по тази причина гласувах против. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Шойдрова има думата. за отделени слова. Благодаря ви. Уважаеми колеги, най-сетне аз е реших да гласувам в подкрепа на доклада. Търсенето на компромисно решение се оказа много трудно. Искам всички водачи да имат добри условия на труд, да имаме надежден транспорт. Но международният шосеен транспорт е един стълб, без който свободното движение няма да е възможно такова, каквото го познаваме. И а, би могло да се застраши конкуренцията в Европейския съюз. Зная, че има две страни, две различни мнения, но аз крайна сметка подкрепих компромиса, който примахва тази част от вътрешния пазар от директивата за командироването на работници. Бих искала да се постигне допълнителен напредък в хода на преговорите с съвета. Благодаря. Колегата Вама има думата. Wen sehe ich jetzt spricht Herr Kollege Mamikins. И е така, господин Мамикинс. Uh, much, Благодаря. Уважаеми колеги, що се отнася до транспорта и туризма, подхождам прагматично законодателството, което се приема тук, трябва да е от полза на всички европейски страни, включително на Латвия. Този доклад за командироването на работници, по който гласувахме днес, трябваше да бъде пакет, който да зачита и социалните, и пазарните аспекти на шосейния транспорт. За съжаление, тук има повече пазарни елементи и по-малко социални елементи. Трябва да се спрат незаконните практики и да се намали закон административната тежест. Всеки законодателен акт, който минава от тук, трябва да бъде социално справедлив. Но принципа на равното плащане за равни за равна работа в сферата на каботажа повдига много проблеми. Същото се отнася за всеки един шофьор, който пътува, независимо дали доставя в друга страна или в своята. Затова гласувах против. Благодаря ви. Благодаря, господин Хенен. Благодаря, господин заместник председател. Може би това ще бъде последното ми изказване затова реших, че е добре да се изкажа по един въпрос, който е свързан с вътрешния пазар и налагането на повече изисквания към частния сектор. Това води до намаляване на конкурентоспособността с по-силно участие на държавата. Това е историята от самото начало. Ние тук нямаме представа какво означава да работи една малка компания, която има малка печалба при тези условия. Може би, тъй като това ще бъде, може би, последното участие в пленарно заседание, искам да ви благодаря на вас, господин Виланд. Винаги сте били много безпристрастен, много разумен и ефикасен заместник-председател на парламента. За това нека да си а, да се сбогуваме като приятели и да ви отправя своето, своята благодарност. Благодаря, колега Ханен. Благодаря, господин Хенен. Аз по принцип не би трябвало да реагирам на такива слова, но е, рядко сме били на едно мнение, обаче винаги съм ценил вашата работа като парламентарист. Може би не ни е последната среща. Госпожа Язловецка не е в залата. С това приключваме обясненията на Валта Пелкилонен. Сприминаваме към доклада Ван де Камп. Господин Чампаски уважаеми господин председател уважаеми колеги! и този доклад както и предишният е изключително несправедлив към превозвачите от периферията от централна и източна европа. предложенията в доклада целят едно единствено нещо да фалират източните предприемачи и да придвижат да преместят работната ръка от централните и източни фирми в западна европа. това не е справедливо. европейският съюз не може да бяга на един крак не може да тича на един крак тези предложения са насочени срещу идеята за свободен пазар срещу идеята за свободна конкуренция. това е протекционизъм от страна на заинтересованите лица от германия франция белгия и италия. по този начин с този доклад се нарушава идеята за един европейски съюз в който ще се спазват интересите на всяка една държава член. по тази причина гласувах против и пак казвам начинът по който се гласува днес беше срамен за този парламент. благодаря за вниманието thankful for this parliament. Thank you. Благодаря, господин Чампаски. Госпожа Шойтрова. пане е, председател. Благодаря ви, господин председателю. Нека да кажа защо реших да гласувам в подкрепа. Не става дума само за условията на труд е, и за социалните осигуровки. Става дума също е, и за пътната безопасност, аз реших да подкрепя направеното предложение водачите да могат да прекарват края на седмицата с семействата си, но не и кратките почивки. Затова трябва да подчертая нуждата от добре оборудвани зони за паркиране – тъй като тези условия не могат да се гарантират само от работодателите. Става дума за общо европейска инфраструктура. Но към момента нещата не стоят много добре. Ние трябва да изградим повече паркинги, които да са по-добре оборудвани. Трябва да се въведат и интелигентните такографи. Благодаря ви. Благодаря. Господин Мамикинс. Much, Благодаря, председателю. Уважаеми колеги, съгласен съм, че условията на труд на шофьорите трябва да бъдат подобрени. Се създават нови правила, те обаче трябва да се отползва за всички държави членки, не само за западните държави. Този доклад ни води до едно деликатно положение, където шофьорите от източноевропейските страни които ще запазят трудно работните си места. Аз съм срещу социалния дъмпинг и съжалявам, че тук с този доклад наказваме голяма група хора. Уважаеми колеги, 3 милиона работници са заложени на карта. Тяхната съдба като демократ смятам, че трябва да се спази правото на услуги и свобода на придвижване може да се гарантират условията на работа на шофьорите, без да се уронва единния пазар. Освен това, ще изолираме шофьорите от източна Европа а, и затова гласувах против. Благодаря. А сега господин Полчак. Благодаря, господин председател. Аз не гласувах, не гласувах в подкрепа, аз се въздържах. Действително, този доклад укрепва позицията на старата желязна завеса между изтока и запада. Действително важна е безопасността по пътищата, тъй като автомобилният транспорт се разраства, условията по пътищата се автоматизират, трябва да се осигурят добри условия на труд на водачите. Аз съм за това водачите да могат да прикарват своето свободно време в края на седмицата с семействата си. Аз не подкрепих доклада предвид на преговорите, които водихме, за да стигнем до тук. Благодаря, господин Полчек. С това приключваме тези обяснения на вода. Преминаваме към доклада ЕРТОК за приспособяванията. Господин Чампаски. хер президент, уважаеми колеги, още веднъж в края на тези три доклада гласувах против доклада, защото а, трите заедно в пакета представляват драстично нарушение на идеята за свободен пазар и за конкуренция. Оказва се така, че когато западните фирми искат да продават в България, в Румъния, в Полша, вериги магазини, хранителни магазини, те продават обаче когато фирмите от българя румъния полша чехия унгария искат да работят в държавите от западна европа се оказва че не може това да се случи. това не е справедливо това не е редно това нарушава самата идея за европейския съюз и за единен свободен пазар. начинът по който беше проведено гласуването днес бе изключително непочтен бяха нарушени много правила и това е може би най скандалното гласуване в европейския парламент досега. то разделя много силно точно по средата европейските представители. няма мнозинство за това решение то беше наложено силово то беше лобистко и то ще бъде изключително вредно за европейските граждани. благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа Благодаря, господин председател. Тази част от пакета за мобилност беше единствената, по която беше постигнат компромис в Комисията по транспорта и беше близко до споразумението с съвета, което ще улесни триалога. От самото начало каботажът се разглежда като нещо по-различно от международните товарни превози. При каботажа има пряка конкуренция между превозвачите на вътрешния им пазар. Правилата трябва да са такива, че да не нарушават системата и свободата на предоставяне на услуги. За това считам, че постигнатия компромис е уравновесен това, което ценя високо е, че докладът не само определя ограничения за каботажните операции, но също предприема и мерки а, срещу фирмите, които са само почтенска котия, за да се предотвратят злоупотребите. Благодаря, господин Метиус. Благодаря, председателя. Аз гласувах против това предложение. Много често тук в този парламент се налага допълнителна тежест на малкия бизнес, който така или иначе се справя трудно. Големите организации, големите фирми могат да си позволят лобисти и за това могат да влязат в този парламент и оказват въздействие върху законодателството. Това е един друг пример, според мен, в който законодателството, което прокарваме, е чудесно за големите фирми, които могат да си позволят допълнителните разходи, но малките дружества няма да могат да си позволят тези е, допълнителни разходи, които ме налагаме и за това няма да могат да извлекат полза. Аз съм бил ръководител на малко дружество и знам как такива норми оказват огромно въздействие. Затова гласувах против тази мерка, за да подкрепя малките и средни предприятия. Благодаря, господин Палчак. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих доклада, тъй като беше постигнат компромис И това отличава доклада от останалите два доклада в пакета. Действително, автомобилните товарни превози се развиват бързо. Европа изостава. Имаме нови технологии, има автономен транспорт, има технологии с ниски или нулеви емисии. Затова аз подкрепих постигнатия компромис защото вярвам, че той е в съответствие с моето виждане. Според мен капотажът трябва да бъде обхванат от нови законодателни предложения на ниво Европейски съюз. Благодаря. С това приключваме доклада Ертук и преминаваме към обясненията на вота. Госпожо Ястровецка, мога да ви дам думата сега, не, най-накрая ще ви дам думата. Сега обаче не. А сега преминаваме към доклада Булсек за вътрешния пазар на природен газ. Госпожо Ясловецка, няма да ви дам думата сега. Господин Мамикинс има думата. You, uh, Уважаеми колеги, благодаря председателю. Не мога да се съглася с начина по който се замисли тази директива от самото и начало. Изчакайте за секунда. Фра колегин Госпожа, моля, спазвайте правилата и реда. Господин Мамикинс. Thank you. Thank you, Благодаря, председатели отново. Пак казвам, че не мога да се съглася с начина по който тази директива бе замислена. Според мен, когато има правила за енергетиката, те трябва да са цялостни, а не да бъдат насрочени срещу конкрет, насочени извинете, срещу конкретен проект. Разбирате, че сега говоря срещу Северен поток 2 от Русия за Германия. Този газопровод, който идва от а, Русия, е част от нашата енергийна инфраструктура. Той дава възможност на съседни страни и други партньори да станат част от енергийната архитектура. Тази директива има разпоредби, които са в ущърп на конкуренцията по съответните пазари. Всички, големите и малките, трябва да играят по едни и същи правила, но трябва да спазваме правата на потребителите и да не стават те жертви на антируска риторика. Гласувах против. Благодаря. Госпожо Ястовецка, ако не спрете веднага, ще помоля да ви отстранят от залата. А сега думата има господин Строевски. Пане przewodniczący, може пани Данута Язловицка. Господин председател, може би госпожа Язловецка има някакво извинение може би иска да каже нещо официално. Не искам да се намесвам, но може би трябва да й дадете шанс. Дами и господа, когато говорим за сигурност, както правим от много време насам, сме наясно колко важно е системите да имат правна сигурност. Бяха постигнати 15 положителни компромиса. Намерихме решения за съществуващи и бъдещи мрежи, както вътре, така и извън Европейския съюз. Ние се справихме с проблеми, свързани с преноса на газ – въведохме принципа за разделяне на управлението и производството. Териториално се прилага директивата, бяха въведени някои изключения, които ще бъдат от полза за цялата система. Благодаря. Господин Паспишел има думата. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem také podpořil ten... Благодаря, председателю. Аз също подкрепих този доклад. Подобно на прежеговорившия, знае, че когато се гради енергиен съюз, освен бизнес аспектите, трябва да вземем предвид и геополитиката и независимостта на доставчиците. Когато Русия представлява заплаха за вътрешния свят и Европа, то тогава засилването на енергийната зависимост от тази страна не може да е допустимо. Затова приехме това предложение, което разширява правилата за газова инфраструктура и ще засегне, разбира се, и спорния проект Северен поток 2. Това са правила, които ще направят така, че някои руски дружестви, като например Газпром и Трансгаз, няма да могат да злоупотребяват с доминиращата си позиция. Ще има правила, които ще регулират тяхната дейност. Благодаря. Благодаря. Господин Палчак, има думата. Благодаря, господин председател. Енергийният съюз е изключително важен аспект за бъдещето ни трябва да отчитаме геополитическата ситуация, въпросите свързани с сигурността, което означава, че трябва да разнообразим източниците на доставки и да договорим общи цели, особено в геополитически план. Затова аз приветствам предложението за разделяне на преноса от собствеността Функционирането на газовия сектор трябва да бъде неразделна част от енергийния съюз. Приложението като цяло е много добро. Благодаря, господин Полча. Господин Кели има думата. Благодаря, председател. Аз гласувах за този доклад. Искам да похваля докладчика за извършената работа бившия председател на парламента Бузек, както и да похваля Европейската комисия. Те работиха заедно, за да се постигне един добър резултат. Хубаво е всички газопроводи да следват едни и същи правила и всички тези, които навлизат на наша територия. Това е свързано и с Северен поток и с други газопроводи. Важно е също така, защото 77% от природния газ, който се ползва в Съюза, идва посредством тези газопроводи. Всички правила в бъдеще ще бъдат едни и същи за онези, които са в Съюза и онези, които идват от трета страна. Направихме стъпки в завършването на енергийния пазар. Може да сме удовлетворени от работата си последните 5 години. Благодаря. Благодаря, господин Кели. С това приключваме доклада Бозек и сега преминаваме към обясненията на вота за доклада МАТО, Европейски фонд за морско дело и рибарство. Господин Шошниеш има думата. Я гласувам противко. Аз гласувах против доклада. Достатъчно е да се запознаете с член 42а, за да установите, че става дума за нещо абсурдно. Има един член, който се отнася и за равното третиране на мъжете и жените. Знае, че това е разбираемо, но не за които гласуваха дамите в а, тази зала, които гласуваха за, едва ли ще започнат да работят самите те на борда на риболовни кораби. Мисля, че това трябваше да бъде отхвърлено, затова аз гласувах против. Благодаря. Господин Кели има думата. Благодаря. Настоящата система много често се оказва много сложна, За това онези, които имат нужда, не стигат до нея. Новите разпореди от Комисията по рибарство дават по-гъвкав достъп до средства от фонда, ако спрат риболовната си дейност. Необходимо е преструктуриране на риболовната флота – Новите разпоредби ще упростят системата, тя ще стане по-достъпна. Надявам се, това ще от полза на ирландските рибари. Имаше и изменения за тях. Сега ще могат да се ползват средствата според нуждите, а не да бъдат обвързвани от предварително дефинирани мерки. Ще се насърчат инвестиции, ще се подобри безопасността, условията на труд на екипа на борда. Благодаря. Благодаря. С това преминаваме към доклада Депре за сигурността на личните карти и документите за пребиваване. Господин Строевски има думата. To niebywałe, że w Unii Europejskiej mamy w tej chwili blisko Невероятно е, че в е, Европейският съюз имаме близо 100 различни вида карти за самоличност и много повече документи за постоянно пребиваване. Затова аз приветствам постигнатото в рамките на комисията Либе споразумение, за да се хармонизират е, документите за самоличност, е, както и за събиране на биометрични данни, за да може надежността на тези документи да бъде осигурена. Аз гласувах в подкрепа, тъй като ми харесва идеята за хармонизация има ограничение за 5 години за младите хора и в рамките на 10 години за издаване на такива карти за по-възрастните. Тези документи са важни. Благодаря, господин Поспишил има думата. Благодаря. Подкрепих този доклад макар че в Чехия имаше доста страсти около дебатите по този проект. Смятам обаче, че този доклад може да направи така, че картите за идентичност или за самоличност да бъдат по-добре защитени, по-трудно да бъдат фалшифицирани. Стандартите за сигурност на европейците ще бъдат подсилени, биометрични изисквания, които също ще бъдат засилени. Това ще подобри свободното придвижване на хора в Съюза и ще подобри и сигурността и няма да имаме хора с фалшиви документи. В доклада се казва, че има милиони граждани в Съюза, които нямат безопасни карти и е важно те да бъдат въведени. Благодаря. Господин Кели. Herr Kollege Pospischil, zum Abschluss Herr Kollege Kelly. Аз гласувах в подкрепа на този регламент, който ще подобри устойчивостта на европейските документи срещу фалшифициране 17 милиона европейски граждани живеят в държави, които са различни от собствената им държава на происход. Много хора пътуват в Европейския съюз всяка година. Фалшиви документи може да се използват от терористи, от престъпници. Затова ние подкрепихме усилията да се подкрепи сигурността на документите за самоличност и за постоянно пребиваване на европейските граждани и техните семейства. Това е важна стъпка за справяне с кражбата на самоличност, с фалшифицирането на документи. Ако бъде преизбран за Европейският в Европейския парламент ще работя за допълнително укрепване на работата в тази сфера, за да не пострадат обикновените добросъвестни хода в Европейския съюз. Благодаря. Сега преминаваме към обясненията на ВОЛТА на доклада АЮТА за безопасността на пътните инфраструктури. Господин Метио. Благодаря, председателю. Утре е деня обявен за ден, в който да ходим пеша на работа. Ходих днес пеша на работа, ще ходя и утре. Ходенето пеша е едно огромно удоволствие за човека. Не само е приятно, но така се поддържаме във форма, активни сме и съответно избягваме заболяванията. Обаче, новите развития, пътната инфраструктура забравя за нуждите на пешеходеца. Много се радвам, че гласувах за този доклад, не само защото взема предвид нуждите на пешеходците, но и защото признава, че тази сфера държавите членки трябва да са водещи. А не трябва навсякъде всичко да е еднакво. Не, трябва да се вземат предвид местните предпочитания, местните условия, така че с удоволствие подкрепих този доклад. И очаквам да се въведат такива мерки, които да благоприятстват пешеходеца навсякъде. Благодаря. Господин Мейер има думата. You, Благодаря, господин председател. Аз приветствам доклада за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура. Особено ме интересува а, използването на ниски мостове от тежкотоварни автомобили, защото над 120 пъти е засегнат един от мостовете в моя избирателен район. Това води до забавения и огромни разходи. Ние трябва да намерим нови решения за да могат е, да са е, предупредени шофьорите, които използват такива високи автомобили, че наближават е, мост, в който могат да се ударят. Благодаря, госпожо Майер. С това приключваме доклада Юто и преминаваме към обясненията на вота по доклада Интфелд за общо европейски продукт за лично пенсионно осигуряване. Гос... Колегата Бенуто Силуага има думата. Благодаря. Ние гласувахме един а, паневропейски а, продукт за лично пенсионно осигуряване. Вие а, гласувахте за, за пенсиите на богатите и докато вие увеличавате своите пенсии, това е а, в ощърп на пенсиите на тези, които получават по-низки пенсии. Вие искате лични пенсионни осигурителни продукти, за да не поемате повече разходи. За вас няма последици кризата те са за вас възможност да наложите своят либерален модел. Благодаря ви. Благодаря. Господин Строевски. Благодаря. Искам така че, че съм на друго мнение. Аз мятам, че компромисът е нещо положително, който бе постигнат, защото е, се изпълнява два важни критерия, а именно потребителите имат възможност да закупят още един продукт, няма задължението на националните, за националните оператори да предлагат своите продукти. Радвам се, че този доклад бе подкрепен. Освен това, имаме намаляване на разходите, когато човек реши да смени пенсионния си фонд. По този начин пазарът за пенсионни продукти става по-гъвкав. Според мен всичко това е стъпка в правилната посока. Имаме три години за въвеждане на тази мярка. Всичко това е много положително, според мен. Благодаря. А сега господин Поспешил, последният оратор. Благодаря, председателю. Подкрепих това предложение, тъй като то е нужно, за да се подкрепи пет лет си сама спори на а... За да се подобрят пенсионното осигуряване на гражданите. Младите европейци много рядко допринасят в доброволни пенсионни фондове. За това е чудесно, че Европейския съюз иска да създаде нови, привлекателни продукти за възрастните хора. Още повече, амбициозна, още повече амбиция трябва да има в нашите текстове. Даже може някакви данъчни облегчения да дадем на хората, които правят това. Колегата от ляво каза, че това съществува, но то не съществува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 Оценявам високо вашата парламентарна дейност. Аз исках да се изкажа, тъй като исках да се извиня за закъснението. През последните 7 години работя по въпроса за командироването на работници. Отново се извинявам. Сега мога да направя своето изказване. Пакетът за мобилност, който приехме, не беше достатъчно обсъден. Е, имаше доста емоции, протекционизъм, а, а, които в някои случаи вземха връха. Водачите, транспортните дружества, техните искания бяха пренебрегвани. Затова този пакет е най-лошият документ, който е приеман от този парламент. Европейските граждани ще трябва да платят цената. За мен беше срамно да участвам в тази процедура и гласувах против. Благодаря. С това приключваме обясненията на вода. Протоколът ще бъде предоставен на следващото заседание. Ще представя приетите резолюции на компетентните комисии. Благодаря на всички колеги, които участваха в тази пленарна сесия. Желая ви добър апетит и прибиране в къщи. Закривам заседанието.